Dear colleagues, Уважаеми колеги, да видим да започнем, понеже позакъсняхме. Започваме с първа точка от дневния ред, приемане на същия. Няколко групи поискаха отлагане на гласуването по 20, 21 и 22 точки за утре от дневния ред до четвъртък, 14 януари и съответно в пленарна зала за януарската сесия. 25 януари е крайния срок за внасене на възраженията. Разискванията обаче ще се проведат днес, както е по дневен ред, и ако няма други допълнения или възражения, приемаме със съответните изменения дневния ред. Няма възражения. Съобщение на председателя по втора точка. През месец януари, е, на 14 януари, следобедната част от нашето заседание е отменена. Измаредно заседание ще бъде проведено в Страсбург в четвъртък на 21 януари в 9 часа сутринта до 11.30, за да, за да гласуваме и някои неотложни становища. Преводът днес е на ваше разположение на 20 от 21 езика и както е обичайно разискванията се предават на живо по интернет. Трета точка от дневния ни ред е, по-скоро четвърта. Размяна на мнение с господин Кармено Вела, член на комисията, който отговаря за околната среда, морско дело и риболова. Днес ни се е, отдава прекрасна възможност за пръв път е, да разискваме пакета за кръговата економика и както обикновено ще изслушаме комисаря за 10 минути и след това ще проведем разисквания по политически групи по тези много важни теми. Uh, uh, uh, Господин комисар, извинете, Джовани, уважаеми колеги, благодаря ви за възможността да ви представя представения от Европейската комисия на скоро пакет за кръговата економика, малко по-подробно, не значи че пакетът не е обсъждан до сега. И бих искал да ви уверя, е, че това е най-доброто, което Европа може да предложи при днешната економическа обстановка. Аз с интерес слушах е, реакцията на парламента, когато предложението бе за първ път представено от заместник-председателите на 2 декември. И преди да се впусна е, в какви да било подробности, бих искал да направя две общи бележки. Първо, за общата форма на пакета. Първоначалният пакет за отпадъците беше оттеглен, знаете, тъй като бе насочен твърде тясно, както се прецени. А новото ни предложение за кръглата економика е далеч по-широко. То ще се обърне с лице към е, реалните поводи за безпокойство, в това число е, проектирането и конструкцията или дизайна на продуктите, е, стереотипите на потребление, за предотвратяване преди всичко на отпадъците. Става дума за един пълен економически цикъл, а не само за последните етапи на потреблението. Пакетът е плод на широко допитване, както в рамките на комисията, така и с заинтересовани страни и разбира се с самия Европейски парламент. Пакетът ще бъде реализиран от целия състав на комисията, от всичките и служби, не само от няколко генерални дирекции, е, така че е, това не е просто пакет за отпадъците, предрешен като пакет за кръговата економика, става дума за една широка стратегия от формални и неформални мерки, е, с действия и крайни срок. Втората ми обща бележка е свързана с амбициозността на предложението. Предполагам, че ще зададете въпроси специално е, относно това. И аз подробно ще е, разгледам как амбициозността е повишена. При това обаче бих искал да подчертая, че пакетът, е, който предлагаме, ще допренесе реални резултати за реалните хора. Нашите предложения ще дадат резултат и това е главната им неоспорима силна страна. Една действителна амбиция, а не просто някакви надежди, които просто изглеждат добре черно на бяло. Така че да се надяваме до коледа пакетът ще бъде готов, така че след коледа ще можем да развържим панделката и да видим какво има вътре. И тук не става дума просто за една екологична потребност. Далеч повече става дума за економически разум, за оползотворяване на природните богатства по далеч по-интелигентен начин. Кръговият модел е е единствено приложим за европейската ни економика като цяло и за отделните предприятия. Въпросът не е дали бихме желали да потикнем Европа към един кръгов растеж, а по-скоро за това как да помогнем на търговците, на предприемачи, граждани, държави, членки да стигнат до там, до, до този нов економически модел и то бързо. Онова, от което се нуждаем, е една амбициозна, всеобхватна нормативна и ненормативна уредба в Европейския съюз, която да даде тласък на кръговата економика и да ускори този преход. Рамката е, е, се представя най-вече в нашия план за действие. Предлагаме действия, които обхващат целия жизнен цикъл, както на, на изделията, на продуктите, така и на суровините и материалите. Като се започне от дизайна или проектирането на изделието през производствения процес към един по-осведомен потребителски избор, към модерно управление на отпадъците и обратно към производството. И всички тези процеси ще бъдат финансово обезпечени. Дизайнът е от съществено значение за нашата економика. В крайна краща всичко започва на така наречената чертожна дъска. И ние се ангажираме категорично произведените стоки да се подават по-лесно на ремонт, на усъвършенстване, на е, разглобяване и на вторична преработка. Пак в рамките на действащата уредба за екодизайн. Ще започнем с критерии, предлагайки критерии за електронните монитори. Тук не става дума за нещо дребно. Въздействието на тези критерии върху конструкцията на продукция може да бъде огромно и то при ниска цена. Кръговата економика се подкрепя широко, но до сега твърде малко са били инструментите, които да е, способстват за информиране и избор на потребителя. Нашето проучване констатира, че потребителят се нуждае от повече по-добра информация едни по-трайни, подаващи се на ремонт и е, усъвършенстване продукти са в интерес не само за потребителите, а разбира се и за околната среда. И по тази причина е, комисията вече преразглежда уредбата на енергийното етикетиране и обмисля включването на информация за дълготрайността на стоките в е, този задължителен енергиен етикет. Доброволното етикетиране също ще има своето значение. Европейският екоетикет също се преразглежда по-настоящем, ще, ще придобие по-силен ефект в това отношение. Комисията също така е, разглежда е, възможността да разработи методология за екологичния отпечатък. В бъдеще, благодарение на, на тази методика, по-лесно ще може да се установява екологичното въздействие на различни продукти и поведения. Също така възнамеряваме да противодействаме на въвеждащите в заблуждения твърдения на производителите. Е, лично аз е, с огромен интерес е, очаквам нашето проучване за така наречената планирано морално устаряване с въвеждане на една независима програма за изпитвания. Държавният сектор е един от големите потребители в Европа. Обществените поръчки е, генерират близо 20% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. И следователно те са един мощен лост за промяна, поради което ние ще насърчаваме различните държавни институции е, да се възползват в по-голяма степен от критериите за кръговост – в обществените поръчки. Ето защо ние ще преразгледаме критериите за така наречените зелени обществени поръчки и комисията ще даде своя пример на практика. Когато е, заместни представителите на комисията направиха своите предложения пред вас в началото на месеца, особено е, особен интерес породиха новите количествени показатели за отпадъците. Всички знаем, че трябва нещо да се промени, тъй като отпадъците все още не се управляват по своята иерархия. За 2012 година само 36% от отпадъците са фактически рециклирани. По-голям е относителния дял на онези, които просто са били депонирани, т.е. 37%. От което следва, че губим ценни ресурси, подлагаме на по-голямо напрежение околната среда и пропускаме значителни стопански възможности. Ние предлагаме всичко това да се промени чрез една ясна и устойчива политическа рамка, благодарение на която и частния и държавния сектор ще бъде насърчен да разработва дългосрочни инвестиционни стратегии. Прехвърляме вниманието към превенцията, вторичната употреба и преработка на отпадъците. И възнамеряваме лека по лека да се прекрати практиката на депониране – като също време се избягва е, свръх е, натоварването на инсинераторите или е, механично-биологичните пречиствателни станции. Целта е да стигнем до там чрез задължителни, средно и дългосрочни количествени показатели. Дългосрочната цел е значително да се намали депонирането на общински отпадъци. Освен това, предвиждаме една изключително важна клауза за преглед, благодарение на която комисията се ангажира да преразгледа и евентуално завиши количествените показатели към 2025 година. Повтарям, новият показател за депониране е задължителен, от което следва, че само 10% от общинските отпадъци могат да бъдат депонирани до 2030 година. И това е значителна стъпка напред – сравнение с предходното предложение. И вече няма да е възможно да се депонират разделно събрани отпадъци. Това е значителен напредък. Освен това има значителни други подобрения. Нека спомена някои. По-добър начин е, за водене на статистика за вторичната преработка, така че наистина всички оператори да са равнопоставени при наличието на точни е, и лесно подаващи се на отчет данни. По-нататък, разпоредби за въвеждането на економически стимули за по-добро управление на отпадъците, задължение за вземане на мерки за намаляване на хранителните отпадъци, както и на отпадъците в промишленото производство, минното дело, строителството е, и други дейности. Задължение е, за въвеждане на по-ясни правила за вторична употреба, задължение за насърчаване на повторната употреба на текстилни произведения, мебели и електронна техника – минимални изисквания за подобряване на дизайна и действието на е, схеми за разширена продуктова отговорност. Разширяване на обхвата на действащото задължение за разделно събиране на биологичните отпадъци. Уясняване на нормативната уредба за е, страничните продукти е, и квалифицирането на един отпадък като окончателен, упростяване на задълженията по отчетността е, и далеч по-лекотен режим за малките и средни предприятия. Сега бих искал да спра вниманието ви на предизвикателствата. Така че на различните етапи от е, цикъла е, да могат да, да се решават съответните предизвикателства. Да започнем с хранителните отпадъци. Знам, че всички сме обезпокоени е, по повод на това явление. Сравнителните отпадъци са неприемливи е, и от економическа, и от социална, и от морална гледна точка. Някъде 30% от произведените хранителни продукти в Европейския съюз се похабяват. И, е, знаете, през месец септември ООН прие показател за намаляване на половина на хранителните отпадъци на глава от населението. Поради което Европейският съюз и държавите членки се ангажират да, да намаляват тези отпадъци. Тази цел за 50% намаление вече е наша цел. Нашите предложения съдържат редица идеи за, за общо европейско е, действие е, по прерогатива на Европейския съюз, това число крайните срокове е, за потребление, които твърде често не се разбират правилно от потребителите. Освен това, призоваваме държавите членки да действат на всички етапи, там където имат правомощия, от производството през първично производство, преработка, търговия на дребно, обществено хранене, битово потребление. Ще работим с заинтересованите страни по цялата хранителна верига. Нашето предложение е да разработим надежден метод за количествено изразяване и отчитане на хранителните отпадъци, благодарение на което ще можем да измерваме напредъка си към постигането на целите за устойчиво развитие. Друг един сектор, пред който има сериозни предизвикателства, е сектора или отрасъла на пластмасите. Тук действието е спешно необходимо. Потреблението на пластмаса в Европейския съюз расте устойчиво, но по-малко, по-малко 25% от събраните пластмасови отпадъци се рециклират и около 50% все още се депонират. Както отбелязах вече, нормативните ни предложения ще завишат действащите количествени показатели за рециклиране на общински отпадъци и на пластмасови опаковки. И наред с мерките за намаляване на депонирането и подобряване на разделното събиране, ще се стигне до повишаване на относителния дял на рециклираните пластмаси. Добрите намерения обаче не стигат. И плана за действие ще помогне в това отношение чрез мерки за насърчаване на екодизайна и чрез въвеждането на по-строги стандарти за качество за вторичните суровини и материали, в това число пластмасовите. И като част от един специфичен подход към пластмасите, комисията ще изготви стратегия за съответните предизвикателства през цялата разпространителска верига. Стратегията ще набележи проблемните области, в това число съдържанието в пластмасите на различни будещи тревога химикали, ще бъде обхванат целият полезен срок на, на ползване на пластмасите, за да се постигне един наистина кръгов подход. Ще се направи така, че Европейския съюз да бъде източник на новаторски, способни, подаващи се на рециклиране и безопасни пластмаси. И така стигаме до морските отпадъци. Твърде много пластмасови отпадъци, така ли, че стигат все още до океана. По много причини, в това число новите международни ангажименти, поети от Европейския съюз по, по целите за устойчиво развитие, за значително намаляване на морските отпадъци до 2025 година, нашето действие за еднократните е, пластмасови пликове в търговията е, е стъпка напред – е, комисията също така ще се занимае с проблема за целенасочени действия по отношение на морските отпадъци в стратегията си за пластмасите в кръговата економика. В това отношение вече започна работа за постигане на е, пожелателната цел на Европейския съюз за намаляване на морските отпадъци с 30% до 2020 година. Е, колеги, е, бих искал да приключа с няколко думи за е, така наречената способстваща рамка. Има редица такива способстващи или обезпечаващи мерки, в това число Хоризонт 2020, с участието на Европейската инвестиционна банка, Европейския фонд за стратегически инвестиции и структурните фондове. В рамките на Хоризонт 2020, например, сериозната сума от 650 милиона евро са отделени е, за инициативата Промишленост 2020 в кръговата економика. Регионалните политически програми ще задействат промените по места, като се обезпечават финансово капиталовложения за разделно събиране на отпадъците и инфраструктура за рециклиране. До 2020 година 5,5 милиарда евро ще бъдат на разположение за проекти за управление на отпадъците. Също така отправяме недвусмислено послание – че структурните фондове ще бъдат е, освоявани единствено за финансиране на по-високите ешалони на отпадъчната иерархия, от което следва, че Европейския съюз ще се отказва от по-нататъчни капиталовложения в е, сметища и е, инсинератори. Е, също така е, ще трябва да бъдат привлечени сериозни финансови средства от частния сектор – така че комисията ще насърчава е, проекти за представяне е, пред е, Европейския фонд за стратегически инвестиции с привличане на частни капитали. Преди две седмици представих този пакет на Европейската инвестиционна банка и бях много окоръжен от отзвука. Председателят на, на Европейската инвестиционна банка Хойер ме информира, че банката вече съфинансира проекти за кръгова економика на обща стоеност около 15 милиарда евро. Това за последните 10 години. Банката основно преработва е, начина си на работа в това отношение, за да ускори е, най-сигурно прехода към кръговата економика. Миналата седмица банката прие да разшири критериите за допустимост за Инофин, е, програма на обща стоеност 24 милиарда евро за проекти по кръгова економика. Което е прекрасна новина е, за в случаи, в които е, субективно оценяваният риск е сравнително по-висок. Така че имаме един е, много сериозен съюзник тук. Най-големият в света многостранен кредитор – е, работи е, за постигането на световни, глобални решения за ускоряване на прехода към кръгова економика. Благодаря ви за вниманието, за проявение и интерес, колеги. Аз е, се надявам да сте убедени, че плана за действие и съпровождащото го предложение ще допринесат за един амбициозен и траен резултат. Най-вече бих искал да повторя още веднъж. Предложенията са реалистични и прецизно съобразени с економическата реалност на деня. За сега обаче става дума само за предложения. Крайният резултат в значителна степен ще зависи от вашето участие. Така че се възползвам от възможността за пореден път да е, апелирам за вашето съдействие и ангажираност в разговори с други комисии на парламента, с държавите членки, с регионите и местните общности и всички заинтересовани страни. Бих искал също така да подчертая, че когато представих пакета на съвета, държавите членки го приеха също доста положително. Разчитам на всички заинтересовани страни, особено на вас, за по-нататъчен диалог, така че гражданите на Европа да извлекат максимална полза от бързия преход към един действителен кръгов економически модел. Това е Европа на бъдещето, това е Европа, от която всички се нуждаем. Благодаря ви за вниманието. Thank you very much, Commissioner, for your... Благодаря, господин комисар, за подробното представяне. Започваме с първите трима оратори, представители на политически групи. Карл Хайнц Флорент. Благодаря, е, господин председател, господин комисар, благодаря ви за това, че сте тук е, и за това, че представихте е, вашите планове точно преди една година много колеги ви помолиха да изтеглите предварително подготвения доклад и тъй като не беше достатъчно амбициозен, вие го направихте и сега представяте вече една много по-амбициозна програма така както и заместник председателя на Европейската комисия представи програмата, действително нещата са много, много по-амбициозни. С право казахте, че пакета вече е много по-широк и това е правилно. Все още има нещо, което ми се струва, че не е засегнато в достатъчна степен, а именно въздействието екологично и економическо на кръговата економика. Е, много често в е, е, европейските държави членки хората остават с впечатлението, че става дума единствено за много повече разходи, повече средства. Не. Става дума за един инструмент, който ще ни помогне да постигнем всъщност много по-големи приходи и постъпления, тъй като става дума за инструмент с екологичен характер, но и с економически характер още не, не сме е, видяли много от е, програмата за действие, свързана и с, е, така да се каже, е, е, съвсем нови измерения, се едно, че става дума за нова планета. По отношение на е, управлението на отпадъците, естествено е, би трябвало да сме много по-амбициозни е, Както и да гледаме на нещата, много различно е равнището в държавите членки. От една страна България, Румъния, от друга страна други държави, които и по различен начин оценяват резултатите при управление на отпадъците. Трябва да помислим за това. Е, има различни представи за е, понятието сметище или депо. В Германия много често ще чуете, че е, се казва, не, е, депонирането трябва да отпадне, в никакъв случай никакви депа, никакви сметища и така нататък. Това е погрешна теза. Е, естествено, трябва да се направи едно предварително сортиране на отпадъците, но депонирането ще остане. Очевидно, е, трябва да информираме по-добре в това отношение за някои от другите е, теми, които вие споменахте, естествено, е, ще трябва да проявим малко повече фантазия. Очевидно, е, малко преди коледа е, стават чудеса и е необходима фантазия, но как е, да разглеждаме е, всичко това като един общ пакет е, е и ако не е общ пакет, откъде, така да се каже, набирате коража да твърдите, че е, директивата за отпадъците, която в момента действа, не функционира правилно и не, не работи. Е, има много директиви, които през годините бяха е, приети, които е, трябваше да бъдат изпълнени, да се прилагат в регионите, но това на практика не стана. Е, и е, действително има много неща, които при всички положения ще трябва да се е, коригират и да се направи преглед. Благодаря. Благодаря. Сега от името на социалистите. Искам да ви благодаря, господин комисар, за вашето представяне. Беше много точно, а темата е много сложна и включва много сфери. Искам да ви благодаря също така, защото вие и комисията си спазихте думата. Преди това при предишната директива казахте, че новата ще е готова до края на 2015. Ето ви, края на 2015 говорим по новия пакет. Чудесно. Много благодаря за свършената работа. Не ми обягва също така и факта, че зад този пакет има много дирекции и това е един положителен сигнал за вашата работа. Това означава, че не обягва на никой подходът към кръговата економика и това трябва да е един холистичен подход, един подход, който затваря кръга, както бе казано многократно. И обективно първата директива е, говореше за отпадъците, бе малко дисбалансиране, но тя взема предвид и онази част от е, отпадъците, които след това биват използвани повторно. Този подход показва, че кръглата економика, както казахте вие, не е просто една политика по отпадъците, не е само една политика в сферата на околната среда. Това е една истинска економическа политика, която призовава всички заинтересовани страни от институциите, до потребителите, до предприятията, до дружествата и мисля, че смятам, че това е един нов модел за развитие, който преминава през нови промишлени модели, които вземат предвид ефикасното използване използване на ресурсите, екологията и така нататък. Мисля, че сега имаме една отлична възможност не само да кажем какво се случва с кръговата економика. Има нови работни места, нова економика, които се крият тук, но това е една възможност да кажем нещо по въпроси, които може би трябва да се поразработят още малко. Сега не искам да говоря прекалено много за това амбициозна или не е тази програма. Аз съм малко разочарована от тази директива. Между другото, говоря най-вече за целите, които тя си поставя. Така или иначе, обаче смятам, че това е една възможност да говорим за слабостите. Една първа възможност, поне да говорим по тези слабости, ще има и други. И затова ще започна с иерархията на отпадъците. Зная, че това е една политика, която не се занимава само с това, но перлата на тази кръгова економика е ефикасното използване на интегрирания цикъл на отпадъците. Имаме иерархия, имаме превенция. Аз лично спазвам максимата, най-максималното използване на а, ресурсите е тяхното максимално използване. Значи същото се случва и при електричеството, същото се случва и при отпадъците. Трябва да мислим как реализираме продукта и най-добре е да няма никакъв отпадък, а след това, ако има, той да бъде рециклируем или да може да се използва отново. Това са новите ключове към тази кръгова економика. Аз лично смятам, че що се отнася до превенцията, тази директива е слаба, защото не предвижда конкретни цели и защото най-вече идеята да за еко етикетирането с делегирани актове от чак следващата година е едно голямо забавяне. Казахте, че има още една тема, по която сме много, така, е много щекотлива за нас. Това е темата за отпадъците от храните. Не е само етична тази тема. Не трябва да се отлага нейното разрешаване. Също така, отделното събиране на битовите отпадъци е изключително важно. Има много детайли тук и според мен те трябва да бъдат включени а, конкретни мерки с конкретни графици, защото само така може да се отвори една ясна възможност за положителни резултати, за ресурси и що се отнася до енергетика. Между другото има и най-добри практики, които биха могли да бъдат използвани тук. Що се отнася до целите, вече го казах, ще го повторя. Сега ние смятаме, че 5% отгоре или отдолу е начина да се измерва амбицията на този пакет. Смятаме обаче, че всичко е свързано с това вярва ли някой или не. И ако искаме да ни вярва, трябва да си залагаме по-амбициозни цели. Разбира, че е хубаво да се подходи прагматично. Държавите членки в момента имат трудности, но не може ние да сме първите, които да правят дерогации, що се отнася до амбициозността. И съвсем набързо завършвам. Вие преди това говорихте за това, колко ви вълнуват предложението, което прави Европейския парламент. По тази директива имаме много е, очаквания и НПО и други и затова смятам, че парламентът трябва да работи максимално бързо по нея и парламента е, ще е готов да ви предложи добри идеи. Благодаря. Благодаря, господин Демес Мекер има думата. Благодаря, председателю. Господин комисар, много се радвам, че сте тук. Добре дошли тук в нашата комисия по околна среда. Ние също искаме да ви благодарим за положените усилия. Искаме да ви благодарим също така за това, че ни дадахте много примери и е, представихте цялостната картина. Имаме изключително много надежди, които са свързани с а, този пакет и най-вече с кръговата економика, за околната среда, за економиката. Имаме малко забавяне с а, няколко години на всичко, което трябва да се приложи, разбира се. За мен лично не е ясно защо има такова забавяне, с няколко години, но трябва да се разглежда по принцип цялата верига. Трябва да се използват по-добре втори... Е, суровините и вторичните суровини, т.е. не е нужно само да рециклираме. Имаме също така възможност от една политика за продукти, които да бъдат интелигентни, ако мога така да ги нарека. Също така имаме нужда от нови предприемачески модели е, в економиката. Така че планът за действие на Европейската комисия ми изглежда понякога неясен. Пакетът за отпадъците в някои от своите части е доста слаб, според мен. Аз лично зададах някои конкретни въпроси на 2 декември в пленарната зала на заместник-председателя. За съжаление, не се отговори на моите въпроси, затова отново ще задам въпросите, които зададох тогава. На първо място, голямата разлика между държавите членки, що се отнася до прилагането и изпълнението на настоящото законодателство за отпадъците целите, които са заложени там. Имахме цели за 2020 година и голямо предизвикателство да бъдат постигнати тези цели, дори от днешна гледна точка. За това се питам какви усилия полага Европейската комисия, така щото да се прилага вече прието законодателство, което е и в сила не отскоро. Също така не бива да свиваме амбициите си, не бива да бъдем слабо амбициозни особено, що се отнася до рециклирането на отпадъци от битов характер. Със сигурност това не е най-добрият избор. Господин комисар, имаме държави, където се срещат проблеми с постигането на тези цели, но дори и държавите, които са на първо място, като например моя регион, Фландрия, имат нужда от стимул да се работи още по-добре, за да може новаторските практики да бъдат още по-застъпени. Имаме нужда тук от помощта на Европейската комисия. Ако искаме истинска база за кръговата економика, би трябвало да направим така, че рециклирания материал да не бъде изхвърлен по депата материалите, които могат да се рециклират, повтарям, не могат да свършват в депото за отпадъци. Няма смисъл това. След това възниква въпроса за битовите отпадъци. Какво иска да направи Европейската комисия и що се отнася до индустриалните отпадъци. Не може да говорим само за тях. В Фландрия имаме голям опит, що се отнася до отпадъци по различните материали. Даже сме пионери, що се отнася до кръговата економика в нашия регион. В Фландрия този модел се прилага, така че нашия модел може да бъде вдъхновение за всички други. Ние също така не бива да се ограничаваме а, до това да носим лавровия венец на главата си, защото сме в началото, сега трябва да премахнем пречките, да работим за новаторските практики, така че нашите предложения трябва да бъдат и приложими на практика, ако искаме наистина да постигнем резултати. Така че може да разчитате на пълното ни сътрудничество. Трябва да ви кажа, че ние на 100% ще работим. Благодаря. Господин Хербранд има думата. Благодаря председателю, благодаря господин комисар за това, че сте тук. Мисля, че всички сме съгласни, че комисията се спъва сама себе си, изтегляйки миналата година предишния пакет за отпадъците. Това според мен бе грешка. И след като видях новото предложение, виждам, че това беше грешка, отново го виждам. За съжаление, онези, които оттеглиха пакета миналата година, всъщност не разбираха проблема и взеха политическо решение по политически причини, което може би за момента помагаше. За да се поправи тази грешка, се обеща да се излезе с още по-амбициозно предложение преди 2 декември, т.е. преди края на годината. Ако погледнем новия пакет за отпадъците и планът за действие, мисля, че комисията, за съжаление, не е изпълнила обещанието си. Най-вече, ако вземем предвид думите на първия заместник председател на комисията, господин Тимерманс, в които се криеше много решителност по време на Зелената седмица, по време на пленарния дебат, по доклада Пиети Кайнен – той бе много убедителен и говореше за голямата значимост и екологична, и економическа на кръговата економика. Това бе подчертано още повече от изследването Макензи, подчертано, е, извинете, публикувано през юни. Там се казва, че това не е само екологичен пакет, а това е новата економическа програма на Европа разработвана вече толкова години. Няма да говоря за отпадъците, които са част от това предложение. Защо? Защото смятам, че няма промяна в сравнение с преди година или преди година и половина. А, малко с занижение амбициите тук-там, но пък под, в други моменти има по-силен текст, като например по-дългия срок на отговорност на производителя, така че парламентът може да повдигне някои от процентите нагоре-надолу и да поправи занижените амбиции. Това, което ме притеснява обаче е планът за действие. Точно в тази сфера получихме най-силните обещания, т.е. другата част от кръга в кръговата економика. Честно казано, на 2 декември установих, че просто е взет текст от пътната карта от 2014 и е преписан. Оказва се обаче, че дори не е така. Текстът е по-лош от този, публикуван през 2011 година, а от тогава са минали 4 години. Тоест не говорим за забавяне година-две, говорим за текст от преди 4 години с е, конкретна амбициозна рамка за бъдещи действия. Нека да ви дам няколко примери, примера за разликите между пътната карта от 11-та година и планът за действие сега. Що се отнася до екодизайна, пътната карта от 11-та година говореше за залагане на изисквания по директивата за екодизайн, за да има ресурсна ефикасност и материална ефикасност. Планът сега, от 2015, се говори за плана на работната група за екодизайн, който ще бъде разработен, как това ще бъде приложено. Много по-слабо като формулировка. След това, що се отнася до екологичния отпечатък и устойчивото производство и потребление. Формулировката е, бе много по-силна. За зелените обществени порачки. В 2011 година говорихме за засилване на изискванията, а сега Европейската комисия казва, че ще разгледа изискванията. Тя ви кажа, че мога да продължа в същия дух, пазара за вторични материали. Същото се забелязва и тук. Председателят а, ми маха да спра и за това казвам основният въпрос. Може ли да направите така, че планът за действие да бъде много по-конкретен от настоящия? Голямата част от елементите, голямата част от така наречените действия ще се случат след няколко години, което пък е същото обещание, което получихме преди 4 години. Затова призовавам комисията да излезе с много по-дефинитивна законодателна част на този план, много по-конкретна от предложената тук. Благодаря. Благодаря, госпожа Килонен. Puheenjohtaja, hyvät kollegat, hyvä komissaari. Благодаря. Колеги, господин комисар, обеща ни се повече амбиция. И някой спомена, че комисията ще подходи от душа и сърце към подхода. Като финландка трябва да кажа, че амбицията и страста са невидими тук. Ние сме от един северен район, там не се славим с високи страсти, кръговата економика, мисля, че не може да говорим за по-низки цели. Кръговата економика трябва да бъде преломният момент, голямата промяна в начина по който потребяваме и пестим ресурси. Винаги говорим за средства, за екологични ресурси също така и потенциал за спестяване се крие навсякъде. При производството на храни, например, или при потреблението на храни, всичко това може да се промени, тъй като то в момента е напълно неустойчиво. 30 от 50% от произведените храни в Западна Европа така и не стигат до чиниите на потребителите. Пилеем толкова храна, че тя би могла да бъде достатъчна, ако не бе разпиляна, а, да нахрани третия свят. Не е достатъчно амбициозна програмата за ресурсна ефикасност. Говорим за интелигентност при използването на ресурсите и ако такава се прояви, това ще покаже, че знаем как да използваме ресурсите на планетата по един мъдър начин. Ресурсната интелигентност може да се подсили с по-добро управление на ресурсите в кръговата економика. Това обаче няма да се случи, като чисто и просто се надяваме, че то ще се случи. То ще се случи единствено само ако някой предприеме конкретни действия. А, господин комисар, а, силно се надявам, че тъй като сега са празници, да имаме по- е нужно повече страст и повече амбиции в тези ни действия и всички ще можем да се надяваме да работим по-добре. Благодаря. Благодаря, господин Екхап. You, Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, господин комисар, за това, че ни е, въведохте в е, пакета. Е, истина се надявам, че това ще бъде последния път в който комисията ще претендира за това, че предлага един много по-амбициозен пакет. Вие се опитвате непрекъснато да ни убедите, че предложението е, е става все по-амбициозно, но извинявайте, това просто е, е несериозно. Е, пакетът е, за управление на отпадъците е, е почти същото, като това, което бе представено и преди време и дори може би малко по-отслабено. Е, това е положението, в което се намираме в момента. Година и половина изгубихме в крайна сметка, а единствената разлика е, е единствено това, че сега в момента се говори вече повече и от повече хора за кръгова економика. Хубаво. И проведохме един дебат, една широка дискусия. Хората знаят вече за какво става дума. Повече хора са най-ясни и говорят за кръговата економика. Вие обаче непрекъснато така, предявявате претенциите за това, че в момента предлагате вече едни много по-амбициозен пакет който е заложен и в съобщенията на комисията и какво ли не още, но крайно време е да започнем да работим, в крайна сметка, за да видим докъде ще стигнем. Наистина много се надявам, че ще успеем да покрием а, а, сферите, за които говорите и наистина ще отстраним грешките, които се съдържат безплатно и в новия пакет. Но опитвам се е, да бъда е, ясен и точен и ви моля за точни отговори. Когато говорим за целта ефективност, в предишното съобщение е, е, ставаше ясно, че става дума за ефективност на ресурсите. Така че е, по отношение на ресурсоефективността, тук вече забелязваме, че в новия пакет просто нищо не се споменава, за разлика от предишния пакет. Миналата година целта ефективност се свързваше с европейския семестър. А действащия в момента план за действие всъщност изобщо не споменава и ефективността и ресурсоефективността в частност. Бихте ли ни обяснили какво става и то съвсем точно в това отношение? разхищаване на е, храни, е, хранителни отпадъци и така нататък. Е, да. През 2016 вие смятате, че трябва да се изясни е, настоящото е, законодателство. Е, какво имате предвид с това изясняване? Има програма, в момента сме в седмата програма и е, комисията в крайна сметка е, в рамките на е, седмата е, Европейска програма за околна среда, комисията бе казала да става дума за разхищение на е, храни. Е, бихте ли могли да бъдете по-прецизни в това отношение? Още нещо. Разхищение на енергия. След депата и депонирането, сега стигаме до разхищение на енергия. В крайна сметка, най-вероятно, вие ще се опитате да свържете нещата с инсинераторите и отново ще се стигне до разхищение на енергия. Така че, пет, пет въпросите ми и аз сега стигам до следващия насърчавате така, заявленията по линия на ЕФСИ, но комисията обикновено казва, нека да не политизираме ЕФСИ, нека да оставим просто управителния съвет да работи. Така че, кажете ми, какво ще направи ЕФСИ конкретно в рамките на пакета за кръговата економика? Освен това, законодателството по отношение на химикалите трябва да бъде готово, за да се включи в кръговата економика. И като се има предвид и, е, и, и, и, и, и, и, и, и е, би трябвало да ни кажете какво означава това на практика, как точно ще се е, лицензират нещата, как ще включите на практика химикалите и химическите субстанции в кръговата економика, е, след като очевидно в момента предвиждате нещо, което е тъкмо обратното, противоположното на това, което бе а, предвидено. Благодаря на а, колегата. Струва ми се, че точките, които той постави, бяха на пета много повече, но както и да е. Следващият оратор записал се в списъка. Благодаря, господин председател. Много неща бяха казани и за амбицията, и за нивото на амбиция. Аз няма да повтарям казаното от колегите, но искам да говоря за конкретните отговорности и най-вече за превенцията при отпадъците. От край време мислим за отговорността, разширената или удължената отговорност на производителите на на отпадъци, за да има добро управление. И също така смятаме, че напълно трябва да се плаща от производителя отпадъка от производството, както и управлението на тези отпадъци. В същото време обаче смятаме, че трябва да се даде подкрепа на производителя през преходния период, да плаща по-малко за онези продукти, които са по-ефикасни, които са с по-дълъг живот и онези, които могат да се използват или рециклират. Що се отнася до превенцията за отпадъците, ние сме съгласни с комисаря и с нашия председател. Смятаме, че това трябва да бъде политически приоритет за Европейски съюз, що се отнася до управлението на отпадъците. В предложението на Европейската комисия обаче се говори само за определени предложения, които се правят на държавите членки. Те нямат никакъв обвързващ характер. За това ще попитам следното. Какви мерки предвижда Европейската комисия, за да направи така, че европейските а, държави принуждават производителите да се справят с отпадъците от техните продукти. 100 милиона тона храна годишно се пилеят. Как ще се постигне тяхното използване, ако няма задължителни цели? Имаме едни общи цели за използване и рециклиране. Как смята Европейската комисия да насърчи повторното използване без задължителни цели. На държавите членки се дава възможност 10% от общинските отпадъци до 300 година да бъдат депонирани. Не е ли прекалено малко, за да се премахне паленето на депата? Наистина ли искаме кръгова економика? Благодаря. Thank you very much. No, miss... Благодаря, госпожа Дорнано. Благодаря, господин председател господин комисар. Европейската економика всяка година е, прахосва почти половината от е, материалите е, и по-скоро хранителните продукти, които би трябвало да консумира, бих искала да ви запитам следното. Какви мерки, е, благоприятстващи за кръговата економика, са предвидени в мерките за насърчаване на държавите членки? В законодателния пакет се предвижда изменение на директивата от 1998 година за отпадъците, в която се предвиждат редица дерогации за някои държави по отношение на сроковете за постигане на целта. Друг въпрос. Вие осигурявате Г... Всъщност, вместо да въвеждате задължителни показатели, защо не предложите известна гъвкавост, за да привлечете е, подкрепата на заинтересованите страни? И най-сетне за акумулаторите и батериите. Тази директива още веднъж ще бъде поставена на на масата на преговори. И Производителите, най-вече в автомобилостроенето, са взели редица инициативи в това отношение. До кого сте се допитали, кого сте привлекли, особено сред гражданското общество, ме ами, ми се струва, че този проект би спечелил от една по-широка разгласа и обществена подкрепа. Благодаря. Благодаря. 10 минути, господин комисар, да отговори. Не, не няколко неща. What we proposed with what we withdrew, because we withdrew a waste. Няко, няколко неща. Сега, ние отеглихме директивата за отпадъците. Нали? Това беше края на линейния модел. И представихме един кръгов пакет на 360 градуса което е един по-балансиран подход. Да за какво става въпрос? За приложението, за приложното поле. Обхванати са всички фази. Нали? От добива, производство, е, търговия, потребление и обратно преработка. Е, и тук е, от значение са подкрепещите, обезпечаващите мерки. Първоначално, преди да отеглим проект от директивата, говорихме за задължителни показатели, без да подкрепим задължените лица в постигането им. Сега го правим. Ето, няколко думи за законодателната инициатива за отпадъците. Нуждаем се, разбира се, от добро управление на отпадъците, за да е, е, опозотворим е, потенциала на кръговата економика. Както повечето от вас казаха, в е, депата за отпадъци се, се прахосват прекрасни суровини. Сега вече имаме задължителен показател за, за депонирането. И е, се Просим, предложението, което правим за отпадъците е образец за добро нормотворчество. Е, просто, ясно, дружелюбно за изпълнителите. Отчита различните степени на е, готовност на държавите членки. Днес имаме 28 държави членки, всяка от които се движи към тези показатели на различна скорост. И как, какви са вариантите? Или да запазим същата цел и да помогнем на държавите членки, които изостават, или пък заради тези, които изостават, да занижим целта. И ние предпочетохме първия вариант. Ето защо сме установили кои са изоставащите държави членки, известно е това и ще им помогнем да наваксат. отношение на плана за действие е много от вас го споменаха. Плана за действие той съдържа наистина много, много идеи, стимули. <clears throat> Преди всичко, целта е да се канализират колко се може повече финансови средства за осъществяването на прехода. И споменах 2020, 650 милиона, структурните фондове, като говорим за структурните фондове, мнозина от вас е, засегнаха въпроса за инсинераторите. Е, и, и аз казах в тази връзка, че намерението е да се съкръщават капиталовложенията в инсинератори и в, в е, капацитет. По-нататък, за хранителните отпадъци имаме цел. Ние сме се ангажирали по целите за устойчиво развитие 50% намаление. Държавите членки са длъжни вече да представят план за действие за постигането на тази цел. Мерките, които ще обсъждаме, например, голяма неяснота цари около крайния срок на годност на хранителните продукти. Хората се заблуждават от това. Едва ли не на следващия ден, след датата на крайния срок на годност, продукта трябва да се изхвърли, което, което не е вярно. Е, изгледователно трябва да се въведат две, две дати. Едната, до която продуктът е най-годен, както се казва, и другата, която е вече окончателната дата за изхвърляне. Е, след това много е, производители и потребители все още се, се опасяват, не са склонни да даряват на нуждаещи се стоките с изтекал срок на годност по, по разбираеми причини. А това не, не е нужно. Освен това, е, изработваме една методика е, за измерване на е, постигнатото по хранителните отпадъци. Така, сега, по отношение на рециклираните материали ще трябва да се работи за създаването на пазар на тези материали, защото днес, макар и рециклирани, тези суровини не намират пътя си до е, потребителя, до, до производител. По-нататък за потребителската просвета. И, и тук възниква въпроса за етикетирането. И говорим за екодизайн, добре, понякога нещата отново се, се объркват. Имаме екодизайн от гледна точка на енергийната ефективност. Сега обаче говорим за материалъмкостта за ресурсната ефективност на продуктите. Двете неща трябва да се съчетаят, разбира се. Енергийна ефективност и обща материална или суровинна ефективност на е, изделието и това да се заложи още в конструкцията му. След това говорим за определения срок на морално устаряване. Знаете, днес купуваме е, продукти, е, които производителят е проектирал и произвел така, че те да имат живот, да кажем, не повече от две години. И ние ще насочим вниманието си на там. Е, пластмасата, ясно, знаете, и, и проблемът е голям, знаете, и а, е, нашият пакет а, за пластмасата а, е, ще а, е, способства значително, особено за намаляването на морските отпадъци. Независимо от приетата цел по устойчиво развитие от Оне за 30% намаляване на морските отпадъци до 2020 година след това имаме строителство, строителни отпадъци, е, управление на водните ресурси, на, на отпадните води. Сега, международните, е, глобалните аспекти, свързани с кръговата економика. Понеже знаете, за е, една международна транснационална компания някакси няма смисъл в Европа да работи при условията на кръгова економика и, и никъде другаде да не може да провежда такава дейност. За щастие обаче не е точно така. Има страни извън Европейския съюз, които вече са възприели е, кръговата економика като идея. Е, суровината ефективност е, беше спомената ние наистина отдаваме максимално значение на този въпрос при прехода към кръгова економика. Въпросът е обаче дали една конкретна количествена задача би свършила работа. Измерването на ресурсната или суровината ефективност е нещо изключително трудно и според мене за сега не се ползва с особена политическа подкрепа. Инак ще се, ще се наблюдава, ще се следи напредъка. Ние си даваме сметка, че това е от значение. И аз мисля, че в плана за действие има предвидени мерки. Е, що се отнася до а, връзката между отпадъци и енергетика, аз го спомена, наистина ние ще отклоняваме средства от инсинерирането, освен ако е, няма абсолютно основателни причини. Е, по-нататък е, ние е, сме наясно с позицията на Европейския парламент, но специално за опасните отпадъци. И ние си даваме сметка, че вторичната преработка не би следвало да води до включването на опасни химикали отново в потребителския цикъл. И ние вече разговаряме с Агенцията за опазване на околната среда, е, за да е, се подобри режима на разрешителния режим на химикалите. Европейската агенция за химикалите. И според мен е най-значимата цел, която сме си поставили, е тази цел, количествен показател от 10% за депонирането. Можем да обърнем нещата наопаки, ако щете. Ако акцентираме върху тези 10%, и, и за мен именно този показател ще изиграе ролята на, на максимален стимул за рециклиране, то означава, че оставащите 90% ще трябва да се използват повторно, да се преработят е, и, и едва, е, ако е крайно необходимо, да преминат към инсинерация за е, производство, производство на енергия. И, и така, ще, ще продължим да работим, слушайки се, разбира се, във вас Едно от добрите неща, които по-нататък бях казани, мисля, от Марк, е, че проблемът трябва да бъде решаван при източника. Ние точно това правим. Е, нали, не можем да, е, да се вторачваме в отделните дървета и да не, да не гледаме гората като цяло. Е, не можем тези 60% показател за рециклиране да го сравняваме просто с предишните 70%. Е, защо? Е, е, ние фактически сега се опитваме да решим проблема при източник. Тоест, далеч по-добре е да няма отпадъци, отколкото да се намаляват вече съществуващите отпадъци. Не, ние ще продължаваме да произвеждаме отпадъци, след това ще бъдем амбициозни за тях, в, по, по отношение на тяхното направление, на управление. Нека да започнем с намаляването на отпадъци поначало и след това по-лесно ще ги управляваме. Сега, дали било амбициозно или не законодателството, ние се люшкаме, трябва да ви кажа, нерядко в едната или в другата крайност. Или прекамер, прекомерно регламентиране и недостатъчно изпълнение, нали? или пък недостатъчно законодателство и е, съответно, независимо от намерението за изпълнение, лош ефект. Така че ние се опитваме да постигнем баланс – Що се отнася до дерогациите, които ползват държавите членки, вече казах, е, нашата идея е не да наказваме държавите членки за това, че не са постигнали е, показателя, а да видим къде е проблемът и как да им помогнем. There are some very good examples in Flanders and, and so... А в Фландрия, доколкото разбирам, има, има много добри примери, естествено. Както казвате, не съм съгласен, че е, сами сме се простреляли в кръка, когато сме оттеглили е, пакета за отпадъците. И ясно е, ние гледаме на кръговата економика не само от гледна точка на околната среда, а от гледна точка на економиката. От самото начало го казваме. Това е, е най-добрият пример е, за решение, което едновременно решава и екологични и економически въпроси. И е, че от економическа гледна точка, за да постигнем целта си, да привличаме повече капиталовложения, там да постигнем повече растеж и заетост, то определено трябва да бъдем конкурентоспособни. За съжаление, не можем да повишим конкурентоспособността си по линия на цената на труда, естествено, можем да сме по-конкурентоспособни чрез ресурсна ефективност. Нека не забравяме, че, Европа е, е, се числи след, е, след регионите с най-голям ресурсен дефицит и недостиг в света. Иначе имаме работна сила и така нататък, но ресурси не толкова. Ето защо трябва да гледаме много сериозно на въпроса за ресурсната ефективност. Сравняване между съпоставката между плана за действие и пътната карта. Да, имаме, имаме пътна карта, тя остава да действа и по нея в момента сме разработили план за действие. И, и мисля, ако си сътрудничим, ще постигнем търсения резултат. Тук споменахте също така разширената продуктова или, или отговорност на производителя. Да, има го този въпрос в плана за действие. Е, нали, възнамеряваме да, да стимулираме е, производството на, на изделия, които е, по-лесно се преработват вторично и съответно производителят ще плаща по-малко като вноска в схемата за продуктовата отговорност. господин Донано е, спомена, наистина, аз го и казах, 50% не се рециклират. А някои държави членки са въвели стандарти и, и дават добър пример в това отношение, но за съжаление други не са така. Що се отнася до гъвкавостта? Да, трябва да проявим гъвкавост и това е причината, една от причините, по която не можем да, да, да зададем един аршин за, за всички. Има различни продукти, различни материали е, с е, своята специфика. И мисля, с това ми остава да ви благодаря за подкрепата, както е, казах, те първа, надявам се, ще обсъждаме всичко това по-подробно и ще съдействаме на съзаконодателите да постигнем поставената цел. Възползвам се от възможността да пожелая на всички ви е, всичко хубаво, е, щастие, е, весела коледа и честита нова година. Момент, момент, господин комисар, казва председателят, още не съм ви пуснал. Имаме списък. Списък е, от 12 души, записали се за изказване. Имаме 20 минути по минута на оратор. Комисарят трябва да си ходи. Има, има да хваща самолет. Иво Белец. Да, наистина е, една минута е кратко е, време. И така, е, господин комисар, благодаря, че сте тук и готов да отговорите. Разбираме, че е, вие настоявате, че все пак става дума за по големи амбиции. Наистина така смятам, че е, както и Карл Хайнц Флоренц говори, не става дума единствено за замърсители, не става единствено за депониране, става дума и за екодизайн и за много други неща. А що се отнася до пластмасите, 25% и по-малко от 25% се рециклират, би трябвало да помислим естествено за това, че с е, новия пакет ще дадем нови, много по-големи възможности на нашата промишленост. Е, белгийския модел, да, е, колегата Демес Макер говори за това. Наистина трябва да потърсим най-добрите практики. И управлението на отпадъците най-вече суровите материали, как точно ще се рециклират те, така че да осигурим един вътрешен пазар за вторични суровини в рамките на Европейския съюз. А сега, Матиас Гроте, да, благодаря съвсем накратко и бързо. Ще се спра на депонирането. Би трябвало да внимаваме много за това, че е, веществата, които вече са оползотворени, е, не би трябвало да попадат в е, депата. Става дума за много скъпи процеси по преработка и не би трябвало да разхищаваме е, тези материали. И сега моралното устаряване. Добре, е, амортизацията. Е, какво точно означава това? В момента говорим за системите за е, отпадни газове, за отработени газове. И да кажем, ако след много-много километри е катализатора, е, трябва да се направи естествено оценка на въздействието, да се помисли къде точно е, всъщност е, е трябва да се намира този катализатор. И е, в никакъв случай да не се допуска е, а, разрушаване на цялата система и на тези е, приспособления и уреди. И още нещо във връзка с проектите. Е, да кажем, в морето има много е, все още пластмасови отпадъци, много пликчета найлонови. Е, знаете, че имаше в рамките на Найф е, едни проекти рибарите да изтеглят тези найлонови пликчета от моретата. Защо да не помислим за продължаването им? Найф Плюс, например. В рамките на Найф Плюс да се помисли за продължаване на тези проекти. Господин... Госпожа... Не, господин Берда. Благодаря. Ще говоря на датски, господин председател. А, на нидерландски, извинете. Да. Естествено, има много по-интересни моменти вече в пакета за кръговата економика. Селското стопанство би трябвало да изиграе също една много важна роля в този пакет когато говорим за хранителните отпадъци, не би трябвало да изпускаме естествено и е, храните и фуражите за животни в рамките на свиневътството, на говедовътството и така нататък. Затова е, е, трябва да видим как точно може да се използва новата техника, иновациите, новите технологии. Не се нуждаем от нови закони, а от по-добро прилагане на а, действащите закони. И освен това, а, във връзка с а, химическите субстанции, би трябвало да помислим за а, въвеждането също на иновативни технологии, които ще позволят а, да кажем, и отстраняване на тези химически субстанции, които са вредни, а също и да помислим за рециклирането на много от продуктите в рамките на селското стопанство са е, е, ограничаване на употребата на течни и твърди торове и така нататък. Госпожа, е, господин Фланеган, да, Когато говорим за кръгова економика в Европейския съюз, като че ли наистина виждаме кръга, непрекъснато се въртим и се въртим и се въртим и като че ли не можем да потеглим вече към целта. Би трябвало да помислим, така както и каза колегата Гебранди, че се нуждаем естествено от е, е, една економика на кръговрата. Въпросът обаче е как точно ще организираме е, нещата, как ще организираме рециклирането. Е, а, вярно е, че а, е, в последно време нищо друго не постигнахме, освен че се заговори вече за кръговата економика и тя стана известна на хората. Ние би трябвало да а, е, мислим най-вече за това как а, е, да отстраним вредните а, вещества, как да. А, депонираме, как да отстраняваме отпадъците, как да намалим количеството отпадъци. Това е в крайна сметка основното, което интересува хората и и освен това, ние би трябвало да пасим живота. Ние даваме на хората чаша вода или количество вода, но защо трябва да бъде непременно в такава пластмасова бутилка? когато а, а, сипваме в определени а, чаши или съдове, чай, кафе и така нататък, трябва да мислим те могат ли да се рециклират или не. Ето това е всъщност основното и за това говорим. Говорим най-вече за това да организираме по-добре рециклирането, да организираме по-добре подбора на материалите. И това е, в крайна сметка, нещо, което и моята дъщеря разбира и която се интересува именно от тези неща. без рециклиране, без сортиране на отпадъците няма да постигнем нищо. Госпожа Ели. Благодаря. Новото предложение е ли амбициозно или не? Хубаво е първо да помислим за проучванията, които показват как по-високите амбиции могат да доведат е, до повече работни места и по-голям марш за намаляване на разходите и по-малко безработица. Фактът, че предложението е по-малко амбициозно, всъщност върви точно в обратната посока. Още един въпрос, който ще засегна, без да искам да повтарям колегите. Ако беше амбициозно предложението, щяхме да можем да предложим дори намаляване на материалите, които се използват за предложени за производство на една и съща стока, като изберем онези, които са най-добри за околната среда. Например, да помислим за пластмасата и какво може да бъде заместена. Друга амбициозна цел може да бъде при постигане на целите за рециклиране, би била онази част от материалите, която идва от рециклиране на материали и каква част идва от първо използване на суровини и да увеличим първото за разлика от второто. При вторичните суровини трябва да дадем приоритет пред основните суровини, т.е. искаме вторична употреба или материали, които идват от рециклиране. Иначе пазарът няма да реагира. Мистер uh, Ослин. Ja, Herr Timmermans hat uns damit ambitionierteren Господин Хайслинг, Господин е, Тимерманс е, заяви, че става дума за по-амбициозен е, пакет. Аз имам известни съмнения, просто редица от елементите, които се съдържаха в пакета от 2014 година, сега липсват. Освен това, разделянето на органичните отпадъци до 2020 година, там е, имахме е, определени изисквания за това как е, по-економически изгодно да се организира разделното събиране на органични отпадъци. Също време, но само така можем да постигнем ограничаване на емисиите на метан. А що се отнася до хранителните отпадъци, естествено държавите членки би трябвало да представят своите национални планове за действие. Парламента многократно го е изтъквал и все пак нищо не е направено. Комисията би трябвало да настоява пред държавите членки за едни по-амбициозни национални планове за действие. Благодаря. Мис Гардини. Госпожа Гардини. Благодаря председателю съвсем набързо, тъй като закъснях, не можах да чуя стъпителните думи. Искам да разбера каква може да се включи в един холистичен подход. Аз съм много за кръговата економика. За съжаление обаче, в Европа се подхожда отраслово. Това трябва да се има предвид по един по-холистичен начин. И когато говорим за стомнодобърната индустрия и стоманата, която е пар екселанс, рециклируема. И от друга страна имаме политики, като например схемата за търговия с емисии и други, които могат да доведат до делокализация на суманодобивната индустрия. Не може ли някакъв коефициент да на измислим, за да може да се прави цялостна оценка, да се види къде са плюсовете, къде са минусите на отраслите и особено, що се отнася до суровините. Thank you very much. Uh, Miss Melior. No? Uh, Miss е, Sheria Danke. Е Аз получи вече отговор. Благодаря. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik ben wel blij met deze situatie. Благодаря, председателю. Аз съм за кръговата економика. Графикът също ми хареса. Има регламент за 2002 година. Става дума за органичните отпадъци които трябва да бъдат използвани много повече, що се отнася до химическите. И това е не само за Нидерландия, които успяха да намалят фосфатите, защото в крайна сметка всичко оказва своето въздействие и върху а, подпочвените води и върху атмосферата в същото време. В Нидерландия ние много добре знаем къде се намираме и какво правим. Сега, що се отнася до отпадъците, които биха могли да бъдат рециклирани или пък а, да бъдат а, изхвърлени в депо. Говори се за 25% от пластмасата, която не може да бъде рециклирана по никакъв начин. Вижте, има много предприятия, които срещат проблеми с това. Така че нека да не гледаме прекалено негативно. Що се отнася до хранителните отпадъци? Да, важно е да се опитаме да финансираме мерки, които да дават възможност да се закупува по-адекватно такъв вид отпадък и какви храни купуваме. Обикновено купуваме прекалено много. Клин Селимов. Благодаря, господин комисар, за това, че сте тук. Благодаря, че обяснихте предложението. Ние, ето ме, сме съгласни, че е необходим този пакет. Аз, както и други, смятаме, че пакетът е слаб и неамбициозен. Притесняваме европейската перспектива на този пакет. Всички разбираме, че ако искаш една надежна кръгова економика, трябва да се използва економиката на, мас... на мащаба и съчетаване на продуктите и суровините в отделните държави членки. Ако не се използва обаче цяла Европа, то тогава ще се загубят предимствата. Ще ви дам пример. Няма смисъл да не може да се транспорнира енергия. Не може да се произвеждат електрически коли тук в Белгия, като не могат да бъдат заредените тук. Ако не транспортируем всеки един от продуктите или рециклируемия продукт, то тогава какъв е смисъл от него? Как разглеждате в европейски план този пакет и как ще се използва това, за да се възползваме от това, че имаме Европа. Thank you very much to you. And now, Mr. Peterle. Благодаря, господин Петърле. Господин комисар, благодаря за представянето и в своите отговори вече отговорихте на част от въпросите, които имах. Така или иначе, съжалявам, че предишните цели за отпадъци и рециклиране до 2030 година тук са понижени, както и целта от 70% за отпадъци, от общински отпадъци падна на 60%, от 80% на 75% една от другите цели. От 30% изчезна цялата цел за отпадъци от храни. Разбирам, че гледате реалистично, но какво означава за вас реалистично? Да не се прави нищо или почти нищо? Искаме обаче ние тук да направим така, че амбициозните цели да бъдат нещо привлекателно. Също се отнася и за политиките. Не искам тук да ви просвещавам, но нека ви припомня, че този дебат е, течеше преди десетилетия в Япония за това, що е реалистично и що е амбициозно. Тогава се въведоха много високи цели в Япония за опазване на околната среда, които превърнаха японската економика по-конкурентно способна. Надявам се това да се случи и в Европейския съюз. Благодаря. И весела коледа. И честита нова година. Thank you very much. We have finished with our question, Mr. Commissioner. Благодаря, дам думата на комисаря за отговор. Благодаря. Що се отнася до пластмасата, морското замърсяване и така нататък. Ето тук се крие брънката между кръвната економика и други отрасли. Ако Говорим за намерение на морските отпадъци, то това се свързва с океаните. Ако говорим за отпадъци, които се превръщат в, енергетик, в енергия или нерециклируеми материали. Това се свързва с енергетиката. Първо говорихте за регламента за превозване на отпадъци. Да, съгласен съм, отпадъците днес са актив, а не са пасив. Имаше времена, когато говорехме, колкото отпадъци, повече отпадъци имаш, толкова по-големи пасиви имаш. Не, днес не е така. Не бива да губим ресурси, като отпадъците, тъй като отпадъците са един ресурс, който може да се използва от нашата промишленост, за да бъдем по-конкурентно способни. способни. Материали. Говорих за планираното морално устаряване, ще излезем с конкретни предложения, когато говорим по тази тема, но тук говорим за различни отрасли. Говорим за битови стоки, говорим за компютри, телефони и други. Матиас говори за това, че трябва сериозно да се гледа на тази тема, това и правим. Генерална дирекция Маре точно за това предлага текста за управление на моретата и океаните. Това са зони извън национална юрисдикция. Там се крият и тези континенти от отпадъци. Там всички носят отговорност, но всъщност никой не поема отговорността. След това отново за морските океански отпадъци, трябва да бъдат избягвани. След това земеделието и торовете. Да, ще преразгледаме директивата за отпадъците. След това за земеделието и кръговата економика. Кръговата економика и земеделието. Много е тясна връзката там. Говорим за води, използване, повторно на води, рециклиране на води. Основната част от водите се използват като ресурс в земеделието. Да, това се разглежда и искаме и научни изследвания повече, но Не разбрах господин Фланеган какво каза за това, че не може да се организира среща, но каза, хората не говорят за това. Не, говорят. Имаме инвеститори, които инвестират в това. Що сме толкова изненадани? В кръговата економика това, казвате, ни изненадва. Частния сектор върви с съвсем друга скорост напред. Ето това е идеята трябва да действаме като едно рамо за този частен сектор. Той да може да се облегне на нас и в крайна сметка да може да постигне всички цели на кръговата економика. Мисля, че бях споменал колко милиарда инвестиционната банка вече е отпуснала последните 10 години що се отнася до проекти в кръговата економика. Не само говорим, имаме хора, които вече работят на практика по тази тема и имат нужда от нашата подкрепа. Що се отнася до конкурентоспособността, работните места, амбициозността, сега, за амбициозността. Да, ние ще се вслушаме и в парламента, и в съвета, но ние се вслушваме и в други важни страни по процеса. От економическа гледна точка трябва да се включваме, да се вслушваме от частния сектор. А ако гледаме екологично на кръвата економика, трябва да се вслушаме в държавите членки, какво ни казват те. След това Хауслинг, който говори за ползите за економиката, няма да повтарям колко е важен частния сектор. Следващия оратор за холистичния подход. Да, нашия подход е холистичен – поради тази причина разширяваме и приложното поле. Кръговата економика започна с хартията, стъклото и пластмасата. Сега навлизаме в водите, строителството, текстила. Всички, всички отрасли включваме. След това говорих за връзки. Един от най-големите плюсове, които не споменах, е ниската цена на енергията при преработката на рециклируеми материали. Що се отнася до алуминиума, 10 пъти повече енергия е нужно да се използва алуминий а, първа употреба, отколкото рециклиран алуминий. Ето ви конкурентното предимство. Следващия оратор, който ме пита, да, аз казах за директивата за торовете. Ще преразглеждаме регламента за торовете. Морски отпадъци, пластмаса. Не знам защо го наричаме морски отпадък, като те всъщност са отпадъци, произведени на сушата, които се оказват в мореците и океаните. Но дори да изчистим морето и океана със съществуващите отпадъци, и тук трябва да кажа, че всички тези предизвикателства са важни не само от екологична гледна точка. Това са екологични предизвикателства, които ни дават економически възможности. Аз също съм съгласен за това, че трябва по-добре да работим с потребителите. Екодизайн, това е една от идеята – етикетиране, за да може да разберат по-добре те и да имат повече избор. Енергията, която трябва да влезе в мрежите, това го разбирам. Същото предизвикателство, каквото имахме с енергията от океаните. Има фирми, които инвестират в тази енергия, но е необходима инфраструктура, за да може тази енергия на океаните да бъде предадена към ползвателите. В момента не е трудно за някои фирми и държави членки да използват тази енергия, като я включат в мрежите за разпределение, разпределителните мрежи. След това Петърле не мисля, че сме занижили целите за рециклираните материали, какво направихме? Занижихме целите за производство на отпадъци. Сравняваме цели и колко се рециклира. Но като че ли забравяме, че този пакет за кръговата економика се съсредоточава много повече върху по-низки цели изобщо за производство на отпадъци. Това не са само цели на хартия. Има план за действие, има финансова подкрепа за изпълнението му. Благодаря и отново весела коледа, защото тръгвам за летището. Имам полет. Благодаря. Да, знам, че трябва да тръгвате спешно. Ние продължаваме с заседанието. Мисля, че темата приключи. Благодарим на комисаря за неговото присъствие. Благодаря за това, че отговори на толкова много въпроси и отдели толкова много време. Dear colleagues, we can uh, continue our meeting. Продължаваме с заседанието. Връщам се към точка трета от дневния ред. Между институционалните преговори за контрол и дейности, извършвани с оглед да се гарантира прилагането на законодателство с областта на храните и фуражите. Първи и втори триалог се проведаха на 9 ноември законодателите така получиха възможност да се обсъдят различни въпроси, по които така ли иначе не бяха много различни становищата. Особено а, растителните, растителните материали. Съдиха се първите членове. Първата среща бе на 16 декември. С законодателите обсъдиха контролните механизми в различни сектори и особено тези, които трябва да се включат в основното е, законодателство. Вторият а, триалог е на 27 януари. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред а, е, и това е точка 5. 5 и 6, извинете. Ще ги вземем заедно. Става дума за приемане на измененията на протокола от 1998 година и протокола от 98 към конвенцията от 79 та за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни, далечни разстояния на далечни разстояния и с тежки медали. Ще премина на италиански, защото така е по-лесно. На мене ми е много по-лесно да го обясня поне. Така, конвенцията за а, трансграничното замърсяване на далечни разстояния цели да опази а, средата от замърсяване на въздуха. Става дума за един много дълъг период от време, който започна с едни изследвания от 72 и 77, който показва, а, че е необходима тази конвенция. Тя бе подписана през 79 година. Самата конвенция влезе в сила през 83-та. Това е първият а, международен правно обвързващ инструмент е, в тази област. Тази конвенция създава рамката за контрол и намаляване на вредите за здравето на човека и за околната среда, причинени от трансграничното замърсяване на въздуха. След това се приложиха и 8 протокола към нея, които са свързани с различни а, азотни оксиди, летливи органични съединения, тежки метали, серни оксиди и така нататък. Идеята е, целта всъщност на протокола от Орхус е да контролира, намалява а, такъв тип емисии. След това също да се избягват постоянните а, или устойчивите органични замърсители. Това отговаря и на предложението на Европейската комисия. Страните преразгледаха протокола от гледна точка на това дали той е адекватен, ефикасен и през 2007 година започнаха преговори за преразглеждане на текста и съответните приложения. Протоколът бе променен с решение от 2009 година. Тези решения трябва да бъдат ратифицирани от всички страни. Ратифицирането на измененията, което идва с решение на съвета, ще бъде една много важна стъпка напред, за да има по-добра защита на човешкото здраве и на въздуха от трансгранично атмосферно замърсяване, като ще се предотвратят органичните замърсители, тежките метали и в този смисъл предложението на докладчика е да се одобрят измененията, които идват с решение на съвета и да се да каже да и по пета точка и по шеста точка от дневния ред. Има ли желаящи да се изкажат? Кой не иска да се изкаже? Allora diamo la parola alla commissione. Тогава давам думата на Европейската комисия. Ако иска да вземе думата. Siamo tutti d'accordo? Всички сме съгласни с всичко. Чудесно продължаваме нататък. Така малко ще наваксаме с времето, което загубихме по предишната точка от дневния ред. Adesso Adesso eh, dovremmo fare. И така, сега трябва да обсъдим общо 7, 8 и 9. Става дума за възражение, повдигнато съгласно член 105, храни за кърмачета и преходни храни, както и детски храни. Колегата с възражението обаче не присъства, така че... А, пристига. Затова ви предлагам да обсъдим първо от 10 от 10 до 15 точка, освобождаване от отговорност, докато дойде колегата и така ще напреднем с работата. E и така, тъй като чакаме колегата Тейлър, затова преминаваме освобождаване от отговорност 2004 заедно на ЕФСА, ЕХА, ЕА, Европейския център по филактика контрол върху заболяванията, както и тази за лекарствата. Започвам с някои по-общи аспекти, тъй като съм докладчик по всички тези становища. Така че ще ме слушате за едно известно време. Най-общо казано, трябва да кажа, че разглеждането на прилагането на бюджета, т.е. извинете, изпълнението на бюджета е свързано с, с Сметната палата и техните доклади, както и контактите с Европейските комисия и другите институции, които сътрудничиха с нас, Европейския парламент. Мисля, че беше много удовлетворително а, тяхното отношение към нашите искания за изяснение и за информация. Искам да припомня на всички, че 14-та година, за това ще даваме освобождаване, е първата многогодишна финансова рамка от нов тип и целта тук беше да се разпределят ресурсите на Европейския съюз за периода 14-20 година. Нивото на изпълнение от тази първа година на МФР бе по-низко от предишните години, макар че беше все пак достатъчно високо по редовете, които са от наша компетентност. Всъщност, Генерална дирекция околна среда от 352 милиона евро които са по задължение, е изпълнила 99,7% тези задължения, а у нези задължения, които са заплащани, т.е. нивото за използване на ресурси, стига до 95,03%. Нивото на изпълнение на бюджета се е повишило и що се отнася до Генерална дирекция климат, която 99,7% беше за средносрочни плащания, 99,3% що се отнася до плащания. Що се отнася до Генерална дирекция Здраве, 2014 година имаше програми, които са 244 милиона евро, за опазване на общественото здраве. 98,7% са освоени по удовлетворителен начин. 75% от бюджетът е пряко прехвърлен на три агенции, които са децентрирани, ЕФСА и още две други агенции, както и нивото на изпълнение на бюджетните кредити за плащане е на 98,8%. Така че пълна Напълно удовлетворен е докладчика, що се отнася до нивото на поети задължения и след това плащания, мерките, които са по компетентност на Генерална дирекция околна среда, здраве и а, Санко. След това, що се отнася до продоволствената сигурност и най-вече агенциите, и аз тук малко ще се спра повече, още веднъж не бива да забравяме, че ЕЦА има изключително важна роля и тези агенции като общо извършват научна, техническа помощ. Те подпомагат европейските институции да прилагат съответните политики. Необходими са ресурси и финансови, и човешки, за да могат да постигнат своите цели. За това искаме по-добро изпълнение на бюджета. Въведени са корективни мерки след наблюденията на Европейския парламент и Сметната палата от предишни години, като по-специално се говори за авто или самооценката, подобряване на вътрешния контрол и годишната работна програма, за да се включат повече детайли, свързани с обществените поръчки. Същото се отнася и до това, което каза парламента при освобождаване отговорност за 2013 година. Там се говореше за финансовите контроли и по-специално се говореше за ЕФСО. ЕФСА. Говореше се за вътрешен одит, както и защита на техническите а, становища. За това, според мен, на базата на данните, които идват от сметните палата, е трудно или не е достатъчно убедително може да се освободи от отговорност комисията, що се отнася до разходите в сферата на продоволствената сигурност, климата и екологията за 2014 година. Имаме, разбира се, и пет агенции, които са в мандата на нашата комисия. И така, становищата, които предоставих, е, дават положително становище с известни съмнения, свързано с освобождаването от отговорност. И сега вече можем да започнем дебата. Давам веднага думата на колегата Селимович. Thank you very much, Mr. Chair. Е, Благодаря, господин председател. Аз съм съгласен с всичко, което е казано по тези становища. Аз внимателно се запознах с тях. И когато се опитахме да внесем последните изменения, системата не работеше. Е, Та не, не, не успя да мине изменението. Е, ще кажа някои неща, които според мен са важни, е, независимо дали ще минат устно или писмено до година. Всички тези пет агенции, от, от всички тези пет агенции, две провеждат политика срещу, или по-скоро имат вътрешна вътрешен правилник срещу измамите и злоупотребите. Останалите не. И понеже Сметната палата е, коментира известни злоупотреби, аз бих препоръчал е, парламентът като цяло или, или ние по постановище да, да препоръчаме е, тези агенции да въведат вътрешен правилник за борба с измамите. И економическият ефект от работа на тези агенции е сериозен, поне на някои от тях, и очевидно това е необходимо. Сега не знам дали изменението може да се представи така устно, нали, казах ви, по технически причини не можахме да внесем изменението писмено, но, но така или иначе, по един или друг начин ще трябва да се внесе това изменение. Ние държим на него. Е, трябва да подчертая, че е, е, крайният срок за изменение и допълнение е утре по обед. Там нататък, разбира се, тече процедурата. Изменението ще се гласува в комисията. Други колеги желаят ли да се изкажат по тези точки от дневния ред? Не виждам. Да чуем комисията, ако комисията е тук. Да, благодаря, господин председател. Вземам думата просто за да посоча, че сме удовлетворени от изпълнението за 2014 година по частта екология климат. Наистина, както вие казахте, е тежка година. Беше, не беше лесна на всеки случай. Първата година от срока на, на новата финансова рамка. При някои нововведения особено що се отнася до новите финансови инструмента, два, два е, нови финансови инструмента, единия е за климата, другия е за околната среда. И през 14-та година тяхното освояване започна е, и, и върви по план. А, втората причина за удовлетвореност от наша страна е, е изпълнението на бюджета от Генерална дирекция Климат. Генерална дирекция при комисията създадена през 2010 година и едва към, към 2014 година постигна крайцерска скорост а, а, при а, нали, нормално освояване на бюджета. Знаете, е, също 2014 година бе, бе отбелязана е, и от проблема за неразплатените плащания. Знаете, че част от е, тези плащания бяха отложени през 2015 година, но пък още през януари тази година бяха изпълнени. И сега положението с неразплатените платежни кредити е нормално. Благодаря. има ли нещо друго? Няма. Значи можем да се върнем. Да напомня, че крайният срок за изменение и допълнение утре по обяд. На 21 януари ще гласуваме изменени допълнения е, в КОНТ, в комисията, която води, ще се гласува на 23 март. Сега, господин Телър е вече тук и значи можем да се върнем на 7, 8 и 9 точки от дневния ред. Е, възражение по член 105 е, лечебни храни храни за кърмачета и преходни храни и а, преработени храни а, с, с, с зърнено съдържание и детски храни. Благодаря, господин председател. Аз ще засегна и трите е, проекто възражения, нали, едновременно в реда, е, в който са по дневен ред. От самото начало искам да стане ясно, че макар и поради се причини и моето име да фигурира в проекто резолюцията, е, кърменето се приема като оптималния начин за хранене на новородени и кърмачета. И аз бих искал да подчертая, че по какъвто и да било начин не съм против е, изкуственото хранене. Давам си сметка, е, че това е единствената възможност за редица родители. И следователно, проекто, проекто регламента би трябвало да защитава и двата начина на хранене, а според мен не го прави в достатъчна степен. И не защитава и родителите, и други грижите се за децата от подвеждаща се търговска практика. Световната здравна организация препоръчва кърмачетата да е, се хранят е, чрез естествена кърма и само с такава за първите 6 месеца след раждането си, като е, изкуственото мляко може да служи само за допълнител. За съжаление, в 21 страни от Европейския регион на СЗО само 13% от децата се кърмят изключително до 6-месечната си възраст. Кърменето е, е, е от голяма полза и за кърмачетата, и за техните майки. Европейското законодателство би трябвало да направи повече да насърчи тази практика. За съжаление, проекто законодателството не върви в тази посока, не съдържа достатъчно разпоредби за предотвратяване на нелоялната конкуренция е, е, в ущърп на кърменето и е, следователно трябва да се подчертае, че кодекса на СЗО за пазарна търговия с заместители на естествено, на натурално майчено мляко трябва да се утвърди по регламент. Фактически регламентът вместо да налага този международен кодекс отслабва усилията на държавите членки да го изпълняват – в усилията си да защитят както децата, така и техните майки. И това е така, защото макар и в Международния кодекс да се е, подчертава, че се забранява реклама или, или друго стимулиране на, на общата потребителска аудитория за потребяване на изкуствените млека, е, за двете възрасти, т.е. И, и преходните храни, регламентът, напротив, дава възможност е, за такава реклама в специализирани е, публикации и научни издания. Като, разбира се, се оставя възможността държавите членки да въведат допълнителни ограничения и дори забрана. Освен това, в регламента не се предвиждат е, е, ограничения за рекламата на преходните храни и фактически се е, нарушава правната сигурност. И така, по моите възражения, всяка реклама на е, храните за кърмачите и преходните храни, е, т.е. на първоначалната храна, заместител на кърмата, трябва да се забрани, а преходните храни да се рекламират само специализирани издания. С естествено възможност държавите членки да въведат допълнителни ограничения, дори забрана, дори за преходните храни Друга една причина за моето възражение е, че регламентът забранява твърденията на производителите по етикетите на храните за кърмачета, но не и по етикетите на преходните храни. Комисията по-настоящем разглежда възможността да разреши е, твърдение от рода на е, съдържанието на желязо е, способства за И, и така нататък. Но, но тук отново се пораждат условия за нелоялна конкуренция. И следователно регламента трябва изрично да забранява всякакви такива е, е, хранителни и здравни твърдения по етикетите на тези храни. Е, след това, е, е, задължителното добавяне на е, докоза е, хексеновата киселина е, трудно произнася е, е, това наименование докладчикът. е, в а, храните за кърмачета и в преходни храни. По-настоящем нормата обаче е факултативна. Независимо от това, а, а, че а, а, няма доказателства за ползата от добавянето на а, доко захеаксейновата киселина за подрастващите. И най-сетне аз призовавам за нулева търпимост към остатъчното съдържание на пестициди, в тези храни е, предвид е, уязвимостта на системата, на ендокринната система на новородените. Комисията, впрочем, в момента е страна по производство пред Европейския съд за това, че не е действала за бездействие по повод на този проблем за защита на жлезите с вътрешна секреция на новородените. Така, сега възражението по е, другия проект за лечебните храни. Ам, най-вече възражението ми е свързано с е, разпоредбите за такива храни, които се разработват за удовлетворяване на е, хранителни потребности на е, децата. Когато такива храни са предназначени за заболели деца, които са особено уязвими е, в такъв случай не бива да се допуска реклама на, на такива е, е, храни, а информацията, която се разпространява, въобще би следвало да се свежда до е, научни факти и то само сред професионалистите. Е, сегашният регламент допуска такава реклама и, и на лечебните храни за кърмачета и на преходните храни в специализирани издания. Сега, говори се е, е, е, за издания, посветени на грижите за деца. Тя ги четат бременни е, е, жени, родилки и техните родители и фактически могат лесно да бъдат въведени в заблуждение. Освен това, така наречите ограничения, на които подлежи рекламата и стимулирането на пазара, са упоменати в 10-ти регламент на проекто регламента по делегация – за е, храните за кърмачета и преходните храни, но при сегашната формулировка се прави разграничаване, което не е отразено в 18-та точка от регламента, е, от преамбюла на същия регламент. Като при това се в преамбюла се допуска ограничаване или забрана на държавите член, от държавите членки на такава реклама. Отново, само за храните за кърмачета, но не и за преходните храни. храни. Фактически имаме несъгласуваност, несъответствие между двата проекта регламента по делегация и това би породило правна несигурност. Друга причина за моето възражение е, че макар и проекто регламента по делегация да не допуска твърдения е, е, върху етикетите, редица е, търговски марки фактически представят здравно твърдение. И всъщност е, е, обикновени хранителни добавки се медикализират, така да се каже, превръщат се в медикаменти. И, и трябва да се направи нещо. Фактически е, определени марки, доколкото на практика представят здравни твърдения, би трябвало да бъдат забранени. И накрая нулева толерантност по отношение е, на, на остатъчно съдържание на пестициди. Поради уязвимостта на ендокринната система. Надявам се е, е, да ме подкрепите е, на гласуването през януари, прочем, не утре. И накрая преработени храни на зърнена основа и детски храни. Деветата точка от нашия дневен ред. Главната причина за моето възражение е, че се допуска в е, храните за деца 30% е, от калорийно съдържание да е от захар, т.е. 7,5 е, грама захар на 100 килокалории, което означава 30 килокалории захар на 100 килокалории енергия. А ако сте успели да схванете тази формула, ще си дадете сметка, че в противоречие с всички здравни препоръки на Световната здравна организация, която едва през септември тази година препоръча ограничаването на дневния прием на свободни захари на по-малко от 10% от общия, от общата калорийна стойност на храната, проекто регламента предлага, допуска 30%, което е 10, 3 пъти повече три пъти повече от препоръката на СЗО. Освен това, по, по препоръката на СЗО до 6 месечна възраст майченото мляко би следвало да се допълва от, от различни хранителни е, добавки без съдържание на сол и захар. Научни комитети в държавите членки също са препоръчали значително намаляване на общия прием на захари. захранването с, с, с е, с такива продукти, особено особено такава ранна възраст, е, ще допринесе до по-късно затла, затластяване и развиване на е, вкусови предпочитания. Особено захарта, добавената захар би трябвало да се сведе до минимум при децата. Лошото хранене е, е по-настоящем, знаете, най- най-голямата причина за преждевременна е, смърт е, в световен мащаб, е, дори пред злопотребата с тютюневи изделия. И Предвид всичко това, проекто регламента по делегация не съдържат достатъчно мерки за защита на бебетата и, и малките деца от рано затластяване. Е, максималното допустимо съдържание на захар трябва да се понижи значително в съответствие с препоръките на СЗО. Е, Проект възражението ми призовава комисията да отложи е, публикуването на въпросния регламент, докато не публикува собствения си доклад по въпроса за храните за, за хармачета и деца и докато Европейската агенция за хранителни продукти не публикува своята оценка. И отново, нулев нулева търпимост към остатъчно съдържание на пестициди като общ принцип, особено предвид уязвимостта на младите организми. И най-сетне, при пазарната си реализация е, тези е, преработени храни е, следва да са обозначени като неподходящи за деца на възраст по-малко 6 месеца. Господин председател, докладвах. Благодаря ви. Мисля, че можем да започнем с дискусията. Госпожа Гростет. Благодаря, господин председател. Едва ли ще се изненадате. Е, тези три възражения според мен са напълно неоснователни и аз потвърждавам отхвърлянето им, ще обясня защо. При приемането на регламента от 2012 година трябваше да се борим. Се борихме с определени колеги, госпожа Рис, например, за да въведем по-завишени стандарти за хранителна сигурност, за да защитим уязвимото население е, което е, е целе, целеви потребител на тези продукти. И е, регламента по делегация на комисията за максимално осведомяване на потребителя е, предвижда допълнителна информация за осведоменост на потребителския избор. И според мен всичко това нещо върви в правилната посока и аз не споделям констатациите на зелените. Е, що се отнася за храните за кармачета и, и за преходните храни, позицията на ем, зелените по отношение на, на майчиното кърмене е, е, е крайно обезпокояваща. Крайна краща, нали сме прогресисти, т.е. прогресивни, ушки ми искаме да, да защитаваме правата на, на жените. Какво да, да, да правят жените, които нямат възможност да кърмят или е, е, по, по, по всякакви причини? Да, и ясно е, че майчиното мляко превъзхожда е, всички е, альтернативи, но трябва да има альтернативи. И тези альтернативи трябва да са достатъчно злоустровни и безопасни. И да са на разположение. Да, разбира се, трябва да се. Е, и в тази връзка, прочем, да се възпрепятства по такъв начин, както искат зелените, пазарната реализация на альтернативни храни е, е, е противопоказано. По-нататък, актовете по е, делегация предвиждат е, е, твърденията на, на, на производителите по етикетите да се ограничават. Първите две млека е, са обозначени специално с етикети, така че да се диференцират. И при това се е, гарантира безопасността на потребителите. Що се отнася до лечебните храни и до съдържащите зърнени е, храни, така, са така наречените пюрета, възраженията са крайно несъстоятелни. Нали, впрочем, е, не е задължително броя на точките от преамбюла да съвпада с броя на членовете. Е, при това е, нулева е, търпимост към остатъчните пестициди, а днес имаме фактически една достатъчно ниска стойност, обхващаща всички пестициди. В края на краища, за съжаление, дори майчното мляко съдържа пестициди, поети с храната от майката. И в самия акт по делегация се казва, че пълна забрана би било невъзможно да се реализира, тъй като определени пестициди се разпространяват свободно в околната среда. Така че такава пълна забрана е крайно нереалистична. И най-сетне, състава на всички тези храни е строго регламентиран по отношение на е, наситени мазнини, захар и сол. И най-сетне, що се отнася до прозрачността, коя, въпрос, който фигурира в трите възражения, вярно е, че комитологията не е най-прозрачната процедура. Но пък трябва да се подчертае, че тези актове са предмет на консенсус между комисията, експертите на държавите членки и заинтересованите страни. Така че, чисто и просто, ако искаме да убием е, промишлеността, която произвежда тези храни, тези възражения вършат прекрасна работа. Но в крайна краища трябва да обясним на младите майки, които нямат или материална, или физическата способност да кърмят е, или на онези, които поемат своята професионална отговорност и нямат възможност да се грижат за прехраната на семейството, Нали? Как да им обясним забраните, които въвеждаме? Освен това, е, хранително-вкусната промишленост непрекъснато усъвършенства своята практика е, и не бива да обесърчаваме по този начин. Благодаря. Thank you very much. Благодаря ви. Е, госпожа Шалдемоз. Благодаря ви. Благодаря за това много задълбочено въведение в е, е, темата. Три възражения, за които чухме достатъчно. Е, през 2006 та госпожа Харбър бе докладчик в Сянка и след като се консултирахме с нея, можем да кажем, че подкрепяме две от тези възражения. млекото на прах и а, смесените а, а, храни. Трябва да сме естествено много внимателни, когато става дума за а, декларации във връзка с а, а, ефекта върху здравето на, на а, тези а, храни. Става дума, освен това, за кърмачета и за малки деца. Изключително важно е да бъдем много прецизни в оценката и да преценяваме на чисто научна основа хранителното съдържание и съставките. Що се отнася до храни за специални медицински цели, по същия начин можем да подкрепим възражението. Но при третото възражение смятаме, че ще бъде действително погрешно Европейският съюз да препоръча преработените храни за деца и кърмачета да съдържат до 30% и дори повече 35% захар. Е, е, това би могло да доведе до затластяване сред децата и ние при всички положения трябва да въведем забрана е, за едно такова съдържание на захар. Става дума за действително солиден грамаж, който води до неуравновесено хранене и най-вече неуравновесено съдържание. Защо в крайна сметка трябва да има толкова високо съдържание на захар в храните за кърмачета? Членовете на социал-демократическата група подкрепят това възражение. Господин е, Селимович, е, ще представя вижданията на нашия докладчик е, в Сянка. Аз съм съгласен и с това, което ще кажа от името на нашия докладчик в Сянка. Три са възраженията във връзка с основния регламент. Няколко по-общи коментара в началото не можем да говорим толкова за, възраже, за възраженията, колкото за корекциите в новото предложение за промяна на регламента. Трудно е да разберем защо господин Тейлър възразява срещу делегирания акт, издаден от комисията във връзка с регламента от 2013 година. Е, това е противоречива теза. Е, е, след като ние изслушахме по време на дискусията в пленарна зала съвсем други изказвания от страна на групата на зелените включително и на е, докладчиците. Е, е, е, в новото предложение се включват съвсем стрикни правила във връзка с е, етикетирането, обозначаването на храните, рекламата е, на въпросните видове храни. Смятаме, че в достатъчна степен защитаваме потребителите по този начин и затова ще подкрепим предложението на комисията като либерали сме категорично против ограниченията по отношение на жените, по отношение на майките и, и подбора на е, е, подходящия начин на хранене. Естествено, в никакъв случай е, не можем да отречем необходимостта от майчино мляко и предимствата на кърменето. Ще се стигне до конфликт между правни норми, твърди така, вносителя на тези възражения. Това не е така, тъй като Европейската комисия се е съобразила с действащото законодателство и е предвидила съответното допълнение в съответствие с правните норми в това отношение. Още повече, че съответните регламенти са публикувани в официалния вестник. На през 2012 година при първо четене е, ние вече отхвърлихме някои от е, текстовете, е, предложени от комисията с е, солидно е, мнозинство, както и някои от възраженията на зелените в това отношение, е, така че преработеният документ вече е в много добро качество. Би трябвало да имаме предвид, че предлагания нов текст предлага много по-добри норми в това отношение, които отговарят на нашите представи за защита на здравето на потребителите и в този случай на кармачите и е, малки деца. Естествено, в някои случаи трябва да имаме предвид, че и околната среда е, е замърсена и съдържа е, вредни субстанции в определено, макар и минимално количество, но това е упоменато специално в текста и точно по тази причина, особено по отношение на списъка на пестицидите, комисията би трябвало осъзнае факта, че е необходима актуализация на списъка на пестицидите и максималното количество би трябвало да бъде 0,01 мг на килограм. изяснявайки правилата между информация и реклама, която е забранена за разлика от информацията, която е позволена и когато става дума за информация и за а, обяснения във връзка с определени храни, а, не бива да се съдържат рекламни елементи. А, но възражението на вносителя по отношение на регламента не означава, че трябва да поставим под въпрос целият текст, който според нас е много по равновесен и затова ще подкрепим текста и ще отхвърлим възражението. Благодаря. Трите възражения повдигат сериозни въпроси, особено за остатъчното съдържание на пестициди, но и за етикетирането и прозрачността. Е, Майченото кърмене, разбира се, е, без съмнение най-доброто хранене и във връзка с заключенията и препоръките на СЗО за първите 6 месеца. Е, и ще. То се отнася до етикетирането, така и до маркетинга на тези е, е, продукти е, би трябвало да отразява това. Ние подкрепяме следователно господин Тейлър. Що се отнася до Що се отнася до принципа отново за нулева търпимост или нулево съдържание на пестициди, препоръките на комисията наистина са спорни, дори по своята формулировка и ние се присъединяваме към господин Тейлър по отношение на липсата на глифозата в списъка на ограничените пестициди. А той е най-широко използван в света. Освен това ГМО биха могли да бъдат включени в списъка на забранените е продукти. Освен това, що се отнася до ДХА, до докос за хексеновата киселина, тя няма доказано каквото и да било полезно действие, въпреки че тя се съдържа в майчното мляко, но изкуствено добавената не е сравнима. Освен това, ние настояваме списъка на страните, до които се е допитала комисията, да бъде допълнен. По захарното съдържание сме съгласни с казаното от докладчика предвид риска от затластяване и препоръките на СЗО. Е, що се отнася до лечебните храни, за захранване, например, още веднъж се присъединяваме към докладчика е, предвид е, искането тези храни да не са предмет на каквато и да било реклама и хранителни твърдения. Значи ние сме съгласни с повечето от аргументацията на господин Тейлър, просто трябва да, да разгледаме е, подробностите, както и допълнителните внесени изменения. Благодаря. Благодаря, госпожа Гърдини има думата. Рапидамент. Благодаря, ще бъда много бърза. Асколтандо и колега, слушах колегата, описа трите възражения предложи много сериозни аргументи в подкрепа на своите възражения. Аз не си спомням дали той следи работата, извършена при предишния мандат, за да се стигне до документите, които бяха гласувани. Но точно такива безпокойства изразихме и точно заради това Проведахме всички следвания, работа, задълбочена, дълга, две години. Така че сега, като че ли, имам чувство, че това е да повториш едно и също, което вече е направено. Работил си много, стигнал си до прекрасен резултат, който включва всички безпокойства на всички и сега изведнъж се връщаме назад във времето и тръгваме пак от нула. Не сме на нулата. Всичко това е проверено, анализирано, взето е предвид и полученият резултат е оптимален. И то е в отговор на всички тревоги, от които и вие изразихте. Колегата каза, че държавите членки трябва да могат да наложат допълнителни ограничения върху рекламата. Ами да, това вече е предвидено. Държавите членки могат да заложат допълнителни ограничения на рекламата. Тя се, справи, тя се прави само в специализирани издания. На дълго и на широко говорихме за омега-3 и ДХА. Това е интегратор, много добре познат общественото мнение гледа положително на него, на тази киселина. В миналото е било позволено използването и доброволно. Това обаче води до конкурентни проблеми за онези, които не влагат тази киселина в продуктите си. И за това го записахме, за да се махнат определени предимства, но се, които се използваха за лостове, за да се накара родителя да си купи продукт. Според мен, ако мина тези възражения, това ще бъде е, много негативно. Всичко това бе взето преди, всичко това бе анализирано, много сериозно подходихме към това досие. И ако сега започнем от нула, отново, по работа, която вече бе извършена. Две години се работи по това. Това ще доведе до правна липса на правна сигурност за определен период от време и това ще не се щети не само на сектора. Ще кажете, не е важно, но добре, но това е сектор на много високо ниво. И когато там се нанесат щети, това никак не е приятно. Може да се загубят и работни места най-вече това ще бъде в ущърп на потребителите. Новия регламент предлага всички тези защитни механизми, много повече от тези, които преди съществуваха. Така че на разтревожените мога да кажа, че всички въпросителни, които бяха внесени от тези въоръжения, са получили своя отговор. Вие не сте били в нашата комисия, но който е бил в тази комисия, много добре си спомням, всичко това се бе, бе взето предвид и бе анализирано до последната буква. Много ви моля да не допускаме тази грешка. Мис Джентиле. Госпожа Джентиле. Си, грация, президенте. Интервенго. Е, Благодаря. Искам да се изкажа също така и що се отнася до моята професия. Аз съм педиатър, но Опитът ми е като педиатър ме кара пред всички вас да кажа своето съждение, което, ако ми позволите, ще бъде споделено с вас и без споделено с колегите сатиристи демократи. Прочетах възраженията, направих оценка на тези съждения в светлината на цялата работа, която бе извършена. Ай, документи е по отношение на тези документи. И оставам с впечатление, че тази позиция е пресилена по въпроси, които разбира се носят своята значимост и заслужават, разбира се, едно такова сериозно отношение. Но ясно е, че кърменето би трябвало да бъде предпочитано от всяка една жена, когато тя реши да изживее най-красивото, което може да изживее в живота си, това да има дете. Но има и патологични случаи, които не дават възможност да се упражнява тази практика кърменето. Също така има и други възможности, които възникват. колегите се изказаха по същество. Организацията на работата, например, уязвимостта на нашите социални системи, предприятията, какво предлагат и какво не, законодателни актове, които водят до един дисбаланс и оказват ежедневно въздействие върху живота на жените, които се откъсват от работа или не. И тук отварям една скоба, що се отнася до отпуска по майчинство. Разбира се, по-добре да не говоря по тази тема, но бих искала да отворя тази скоба, за да обсъдим и тази тема в бъдеще, така че си запазвам правото. Та, да аз бих помислила за това да се дадат стимули на държавите членки по отношение на едни политики, които да бъдат по-помирителни, що се отнася до кърменето. Малко тема скокско би било отношението, кърменето да бъде стимул за ограничаване на бедността и така нататък. Това е научна тема. Аз така или иначе се притеснявам от друго и бих искала да премахнем определени обстоятелства, които маха довели до избор, който може да се случи, когато, ако мога така да се изразя, възникват трудности. И затова се питам дали болниците, говоря за моята страна, дали защо болниците от години безплатно взимат от индустрията такова мляко, което веднага се дава в ръцете на майката. Това са малки аспекти, малки съображения, които вървят в посока опазване на кърменето като формула на хранене, но ще ни дадат възможност да начертаем един различен път по тази тема. Вие виждам, че ще ме замерите с този чук, затова ще спра до тук. И а, ще помоля да се помисли преди да се решава каква ще бъде позицията на групата. Мистер Ек. Мистер Ек. Господин Ек. Благодаря, господин председател. ще се произнеса по един аспект, което се отнася и до трите възражения на господин е, е, Тейлър, а именно, че е, храните за кърмачета и е, детски е, храни съдържат твърде много захар. Попитах е, е, моята сестра и зет ми, е, и двамата са медици, е, единият е всъщност психиатър, другия е педиатър. Е, защо децата консумират с такова удоволствие сладки храни. Защото се създават някакви връзки между мозъчните клетки на детето, които възбуждат положителни дразнения. Всеки път, е, когато давате на детето нещо, което съдържа захар, се задвижват тези механизми, които в крайна сметка изискват все повече и повече. И така ние създаваме на практика едно поколение или може би поколения, които ще бъдат зависими от захарта. А всички ние знаем, че захарта може да се отрази много неблагоприятно на здравето. Промишлеността естествено е, е заинтересована да произвежда такива храни и такива продукти, които пристрастяват децата към определен вид хранителни продукти. Това е безотговорно, бих казал дори криминално като поведение. Благодаря ви. Госпожа Мейлер. Е, благодаря, господин председател. Ще се присъединя към колегията, който говори преди мен. Не съм чак такъв догматик като господин Ек, но трябва да знаем, че СЗО казва до 10% захар е приемливо. Ние стигаме обаче до 30% и затова питам комисията защо не се е съобразила с тези актуални данни, публикувани от СЗО. При толкова много случаи на затластяване в Европа, именно сред децата, би трябвало да, а и сред възрастните, трябва да внимаваме е, какви е, са хранителните навици и какво консумират нашите деца от най-ранна възраст. И освен това, остатъците от пестициди. Е, можем ли действително да постигнем тези минимални стойности, за които говорят и пледират някои колеги? Обсъждали сме тази тема и в друг контекст и действително трябва да се опитаме да бъдем реалисти, да видим къде са границите на възможното. Госпожа Номер. Благодаря. Трябва да кажа съвсем честно, че аргументите на зелените не са ми съвсем ясни. Тези претенции, според мен, и възраженията са чисто идеологически. Аз е, е, подкрепям е, естественото хранене, кърмих детето си 6 години, но в някакъв миг все пак кърменето спира и трябва да се премине към изкуствено хранене и имах немалко е, близки хора, при които майките не можеха да си позволят лукса да останат 6 е, е, месеца в къщи и да кърнат 6, поне 6 месеца. Трябваше много по-рано да се върнат в, така да се каже, професионалния живот. Това също е реалност, с която трябва да се съобразяваме. Е, делегираните е, правни актове на комисията всъщност е, категорично посочват, че кърменето е най-добрият начин на хранене и че би трябвало да се ограничат продуктите и най-вече някои съставки в храните за изкуствено хранене на кърмачета и преходните храни. Естествено трябва да се обърнем внимание на рекламата, на информацията, но след като в крайна сметка дори една реклама отговаря на действителността, когато производителя казва дата, изкуствено е хранителен продукт, който предлагаме за кърмачета е точно толкова добър, колкото и майчиното мляко. Ако това е истина, защо не? Затова ми се струва, че е, забраната на рекламата е нещо доста пресилено. Освен това, е, родителите четат е, не само, така да се каже, популярни издания за родители и деца, но и специализирани издания. И тъй като продуктите е, са предвидени в крайна сметка е, да се прилагат от е, е, родителите, след като са се консултирали с медици, не виждам какво точно е, е, ви смущава. Но, що се отнася до пестицидите, да, до канцерогенните вещества, ние имаме съответните регламенти и директиви. И освен това, не забравяйте, че в текстовете на комисията изрично е посочено, че държавите членки биха могли да въведат и много по-стрикни правила и много по-строги ограничения, ако намерят за необходимо. Това е така да се каже минималната основа. Освен това, препоръките на взема не бива да бъдат някаква, така да се каже, недосегаема висша инстанция. Аз не смятам, че единствено данните, които публикува СЗО, са верни. Що се отнася до максималното съдържание на захар, препоръчено по линия на Европейския съюз от Европейската комисия, наистина смятам, че ние също нали, в други случаи сме не по-малка, така да се каже, съществена и заслужаваща внимание инстанция като СЗО, но тук комисията греши. И колегата Ек е прав, е, когато казва, че е, това е недопустимо, защото човешкият организъм в крайна сметка не се нуждае от захар непременно. Не, това е доказано, научно обосновано Германското обединение на медиците също смята, че е, някои от препоръките на е, СЗО е, не са достатъчно доказани. На, особено когато става дума за, е, да кажем, е, е, килокалории, енергия и така нататък, препоръчени от СЗО, там има твърде много критика и съмнения. Имайте предвид, че когато се говори за препоръчените количества захар от СЗО, става дума единствено за изкуствени храни. Не става дума за естествените продукти, които ражда природата. Там съдържанието на захар може да бъде много по-високо. Освен това, допълнителните храни според зелените не са подходящи за кърмачета. Да, е, това е така. И точно по тази причина не би трябвало да отричаме абсолютно всичко. Е, става дума за е, определени правила. Като тук трябва да разграничаваме кое е за кърмачета и за малки деца, кое е за деца изобщо, т.е. тези, които са поизраснали Кърменето винаги е най-добрия вариант. Да, добре, е, но е, ако от тук нататък е, всичко това е записано на всеки продукт, предназначен за кърменчета и за малки деца, какво ще постигнем? Да, кърменето е най-доброто за детето. Всички го знаят, не само лекарите, всеки човек го знае. Но постигаме ли това, към което сме се устремили? Има случаи, в които просто трябва да се спре с кърменето. Има и жени, които просто не могат, дори и да искат, не могат да кърмят. И това не бива да се забравя. Аз съм много против това да заклеймим тези жени и някакси да им внушим, че те те са виновни, ако нещо се случи с детето, да живеят цял живот с а, а, лошото усещане, че не са направили максималното. Господин Балцов. Благодаря, председателю. Имам въпрос. Когато законодателстваме, т.е. минало време, когато сме изготвили този закон, не съм бил тук. Какво означава реклама? Какво е определението за реклама? Що се отнася до преходните храни и храните за харма, кърмачета. Има факти, има данни. Ако тези факти и данни се излагат в медиите обективно, оправдано, и то неоспорими данни, и това се излага в пресата, това реклама ли е? Ако искаме да забраним предоставянето на информация, то тогава забраняваме самия продукт. Потенциалният потребител няма достъп до информацията, от която се нуждае. Това е непряка забрана на продукти. Ако има някакви твърдения, че продуктът е по-добър от, от, например, майченото мляко или ако се твърди това а, за храните, за кърмачета, то това не бива да се допуска, това е ясно. Но, ако иначе забраним предоставянето на информация, това е забрана на продукта. Марият Магинес. Ще подкрепя Гростет, Гърдини и още една колега. Няма да навлизам в подробности, колегите ми ги засегнаха Нека да ви кажа за себе си. Аз съм една от 8 деца. Майка ми слагаше захар в нашите биверони. Бяхме на 6 месеца, краве мляко с захар, не пастеризирано мляко. Да ви кажа, добре съм, като ме гледате така, как ви се струвам. Понякога, като слушам този дебат, започвам да се притеснявам от диктата на онези, които държат на своето мнение. Нека да ви кажа за себе си също, защото аз имам сама четири деца, кърмила съм, кърмила съм и близнаците си, гордея се с това, но това не е лесно. Онези, които казват, че кърмането е най-доброто, не са го пробвали. Много е трудно. И това, което трябва да направим днес, е не да морализираме и да отправяме нравствени съждения, а да разгледаме делегираните актове, така както те са изготвени, винаги видим дали те отговарят на целта си. Според мен те отговарят на целта, за която са изготвени. Другите части от дебата могат да се водят другаде и по друго време. Подкрепям колегите, отхвърлям голямата част от коментарите от колегите в Зелената партия, които разбира се уважавам. Но майките слушат този дебат, е, никак няма да е добре. Ако искаме да ги притесним, мисля, че с днешните изказвания ги стресирахме достатъчно. Аз бях млада майка и много лесно се стресирах от такива изказвания. Позакъснях малко, извинявам се, господин Тейлър, но ви чух да говорите за рекламата и Казвахте, че майките, бащите не могат да преценяват, да вземат решения. Трябва да уважаваме хората, възможността им също и способността им всъщност да четат. Майка ми може би била късметлийка, че на време не е имало такива закони и не са и казвали не слагай захар в биверона. Това, което правим сега, е правилният подход за майките, за бащите, за децата. Трябва да подкрепим работата на комисията, а не да отхвърляме. Thank you very much. Благодаря. И сега нека да чуем Европейската комисия, тъй като бяха отправени определени въпроси към комисията. Давам ви думата. Thank you, Chair, for giving me the floor and благодаря, че ми дадахте думата. Благодаря за оживения дебат. Това, което трябва да кажа ясно е, че комисията има същото мнение като цялата научна общност. Майченото мляко е предпочитаната храна за бебета. Ние подкрепяме кърменето. Искам да спомена част от инициативите в тази сфера. Подкрепяме държавите членки в контекста на плана за действие за затластяването на децата. Този план за действие ще работи до 20-та година. Финансирахме пилотен проект, който се казва заедно за по-здравословен начин на живот и за кърмене. Полагат се усилия и с развиващи се страни, което е описано в съобщението на комисията за рамка, която да да даде стимул на майченото здраве и детското здраве при развойната дейност. От друга страна, всяка жена има право да избере дали ще кърми или не. И всички бихте се съгласили, че изборът е личен. И ето тук отговорността на Европейския съюз и нашата отговорност в сферата на нашите отговорности е да гарантираме, че този избор не е повлиян отрицателно от външни фактори, т.е. от предоставяне на точна, непълна или подвеждаща информация на родители, което да ги накара да не кърмят и когато майката реши да не кърми, да има альтернативен продукт, който да отговаря на изискванията за хранене на бебета и е безопасен и насърчава тяхното развитие. В този смисъл разработихме и този делегиран регламент. Той се основава на последните научни съвети на ЕФСА, както и на консултации с държавите членки и всички заинтересовани страни. Ще кажа тук няколко думи. Предложението за резолюция се говори, че може би няма прозрачност. Не е така. Бяха проведени консултации с всички заинтересовани страни включително и НПО. Show the greatest transparency and openness in the preparation of... И това доведе до голяма прозрачност. Точно заради участието на тези НПО бе подобрен текст, има по-добра защита на потребителя и представените тук неправителствени организации могат да го потвърдят. Тук имаме също големи стъпки напред при защита на потребители и подкрепа за кърменето. Нека да кажа, че всички твърдения за здравословност са забранени върху храните за кърмачета. Има ясно разграничение между хранене за кърмачета и преходна храна. Добавихме други а, ограничения, свързани а, с специалните храни, които са различни от а, храните за кърмачета. Госпожа Гростет го спомена. Малко сме изненадани, че предложението за резолюция отново повдига въпроси, свързани с политиката, които вече бяха одобрени от съвета, парламента и комисията, когато се водеха преговори по основния регламент. Сигурно ще се съгласите, че когато се приемат делегирани актове, Европейската комисия трябва да остане в мандата, който е даден от двата са законодателни органа и не може да отстъпва от базовите законодателни актове, защото иначе би превишила правомощията си. Искането преходните храни да се третират като храни за кърмачета, що се отнася до рекламата, вече е включено в едно изменение, което бе отхвърлено с 100 гласа в Европейския парламент, когато се водеха преговори по базовия регламент. Сега, що се отнася до рекламата? Вярно е, че ЕФСА смята, че състава на преходните храни трябва да е сходен, но не и същия, като този на храните за кърмачета. ЕФСА обаче говори за съдържанието. Не бива да забравяме, че тези два продукта играят различна роля в храненето на децата. Логиката ни е съвсем ясна. Храната за кърмачета е единствения продукт, който се потребява от кърмачето и замества майченото мляко. Няма нужда от никакви реклами върху тези продукти. Когато вече говорим обаче за преходни храни и други храни за бебета, които се потребяват над 4 или 6 месеца, когато започва допълващото хранене, то тогава трябва да направим така, че други нормални храни, които могат да бъдат потребявани от децата, могат да съдържат такива твърдения и тогава възниква случай на дискриминация – много лесно може да си представим случай, в който родителите могат да предпочитат обикновени храни, дори и техният състав да не е подходящ за бебета и деца с, с висок съдържание захар или тяхното съдържание да не е препоръчено. Например, да не се дава домашно, т.е. мляко за битово употреба на бебет. Taken here also a more structured approach. All Имаме по-структурен подход и всички твърдения върху храните за кърмачета са забранени. Що се отнася до преходните храни, решения ще се вземат по регламента за твърденията, който покрива твърдения, свързани с развитието на децата. Това е съвсем ясно и само твърдения, които се основават на най-високи научни факти, са, потвър... са позволени. Не бива да забравяме, че Европейския парламент има право на контрол върху всички такива твърдения по регламента за такъв тип твърдения за по-добро въздействие върху здравето. Може да се посъди този въпрос и в бъдеще. Сега нека да кажа няколко думи и за ДХА или а, доко за хексаеновата киселина. ДХА. А, нека да спомена, а, че в предложението за резолюция становището на ЕФСА е, се споменава само частично. И има част от становището, което не е цитирана. Има един параграф, където след като ЕФСА обясни всички възможни въздействия на тази киселина, се стига до заключение, че е разумно да се добави такава киселина към деца, които се хранят с а, формула, макар че не може да се установи наличието в точност на базата на настоящите данни. ЕФСА предлага допълнително влагане на такъв тип киселини само когато те са безопасни. Тоест, ако ЕФСА не беше 100% убедена, че тази киселина ДХА е, полза, е, е полезна, тя нямаше да я препоръча като добавка. Няма никакви научни доказателства за евентуални рискове при влагането на ДХА. Що се отнася до пестицидите? А, тук искам да подчертая съвсем ясно, че делегираните актове имат нулева толерантност. Ние сме много близо до нулевата толерантност с една ограничение 0,01 мг на килограм, което е лимита на възможността за количествено изразяване. И това се основава на принципа на защита, предварителна защита. Поискахме от ЕСА да актуализира данните си през ноември, като поискахме по-цялостна оценка по въпроса, за да се актуализират правилата за пестицидите на базата на последните научни данни. Това го направихме още през октомври 2014 година. За съжаление обаче ЕФСА не разполагаше с необходимото време да изпълни мандата си на време, за да може да бъдат прияти тези делегирани актове. Освен това, Същите стрикни разпоредби за пестицидите се прилагат и към тези храни за специални медицински цели. И накрая няколко думи за захарите в храните за кърмачета. Правилата, които се прилагат в момента, са пренесени. Има нужда да се преразгледа съдържанието на тези продукти като изисквания, но не беше възможно да се излезе с научно становище в график, който да отговаря на сроковете на комисията. Те бяха юли 15 година. Ресурсите на ЕС са ограничени. Тя работи много активно последните три години по различни становища, свързани с прилагането на този регламент, като например продукти за отслабване, спортни храни и други такива. Комисията публично обяви пред държавите членки и всички заинтересовани страни. Ще го видите във всякакви видове протоколи, че когато приключи прехвърлянето на правилата, ще поискаме такова научно становище от ЕФСА и ще поискаме и ще започнем преразглеждането на правилата. И накрая, нека да ви припомня, че ако делегираните актове не се приемат, това ще означава, че настоящите, които са стари правила, ще продължат да се прилагат. И това няма да подобри съществуващите правила и само ще забави процеса на преразглеждане и на научна актуализация. Един проект, който е добре напреднал, особено що се отнася до пестицидите Същото ще бъде приложено скоро и за захарите, защото ако има възражение, ние ще трябва да чакаме първо пленарно гласуване или гласуване в пленарна зала, след това комисията ще трябва вътрешно да обсъди какви мерки да предприеме по възражението и ако част от исканията, които са част от тази резолюция, се приемат, те ще означават значителни промени вече съществуващото, което пък ще означава, че ще трябва да се направи оценка на въздействието и актуализацията на новите правила ще бъде забавена и комисията не може да се ангажира с никакви срокове за подаването на нови делегирани актове. Много благодаря и трябва да кажа, че оставаме а, на разположение за всякакви въпроси, които може да имате към нас. Благодаря. I don't know if, uh, Mr. Taylor, you want to react uh, трябва да видим сега. Благодаря. Господин Тейлър, желаете ли да реагирате накрая, понеже доста позакъсняхме? Една минутка. Една минута? Интересно бе е, да се чуе, особено обвиненията, но никога не са ме обвинявали за членство в гръдната полиция на, на, на унази, на унези, които кърмят. Ако правилно ме бяхте чули, в встъпителните си думи заявих, че не съм против изкуственото хранене и че признавам правата на децата, на родителите, извинете, да, да предпочитат едно или друго хранене по, по нужда или по избор. Аз станах политик, защото исках да подобря нещата за своите избиратели. И съм сигурен, че всички сме така тук и че в край на краищата целта е, е да постигнем максимално добре решение за подрастващите. Майченото мляко е най-добро, разбира се, никой не го успорва. Но само 13% от 21 европейски страни, 13% от кърмачетата изключително се хранят с майчено мляко от 21 европейски страни. Е, но такива са фактите. Ние не казваме, че трябва да се кърми повече или по-малко. И просто заместителите е, трябва да са на разположение, но не чрез реклама. Е, не, не може да се е, печелят пари за сметка на интересите на, на кърмачетата и подрастващите. Повече трябва да ги защитаваме от подвеждащи е, рекламни и търговски твърдения, да ги защитим от е, живот е, в условия на затластялост. Ам, а, тук не бива да забравяме определени лобистки интереси, опасявам се, защото въпросният пазар е, е доста привлекателен. Благодаря. В комисия ще гласуваме на 14 януари. И след това резолюцията ще премине към пленарната зала. И сега последната точка от днешния ни дневен ред. Размен на мнение с Европейската комисия относно престъпленията срещу дивата флора и фауна. Веднага давам думата на представителите на комисията за кратко експозе. Добър вечер, уважаеми госпожи и господа депутати. Трафика на е, екземпляри от дивата флора и фауна и престъпленията срещу е, същата не са нови явления, но мащабите им, характера и въздействието им са се променили в значителна степен през последните години. И тук не става дума само за някои емблематични е, случаи, и е, доведени до, до е, пълно унищожение видове, а и е, за системното въздействие на тази престъпност и връзката и с други видове престъпности, най-вече организираната престъпност. Ето защо ние приветстваме проявения жив интерес на Европейския парламент към този проблем. Припомняме и категоричната резолюция, прията от парламента през януари 2014 година, както и писмото, подписано от повече от 80 членове на Европейския парламент до комисар Вела след постъпването му на, на пост. Значи, въпросът е, е, представя интерес на високо политическо равнище, а и през юли 2015 година Генералната асамблея на ОНЕ излезе с резолюция е, Правителствените ръководители на Г7 също е, поеха ангажимент за борба с трафика на е, дива флора и фауна. Днес е, с удоволствие докладвам постигнатия напредък от Европейската комисия по този въпрос, така че ще можем да приемем план за действие за дивата флора и фауна тъкмо за 3 март 2016 година, Световния ден на дивата флора и фауна. А, мисля, а, а, проблемът може да бъде преодолян само комплексно, а, ако се работи на различните нива, така че а, службите на комисията се координират, в това число по развитие, в това число по околна среда, външната служба на комисията. И ние ще обърнем внимание на три основни приоритета. Първо, превенцията на трафика на дива флора и фауна, като се насочим към първопричините – на второ място е, прилагане на действащата уредба и най-сетне борба с организираната престъпност чрез по-ефикасни санкции. Ще засилим и сътрудничеството си с партньори по света. Дали в страните източници, страните, които са пазари и транзитните страни. Както казах, приветстваме привързаността на парламента към този важен проблем. Също така и на държавите членки, като се очакват евентуални заключения на съвет. Работата по плана за действие отнема доста от а, времето ни, но ние работим и по едно друго направление, за което бих искал да ви дам два примера. Първо, постоянен комитет на ЦИТЕС на, на Конвенцията за застрашените видове ще заседава през януари и ще разгледа националните планове за действие, които следва да бъдат представени от страните, положението в които буди тревога. На това заседание Европейския съюз категорично ще се изкаже за пълно изпълнение на тези планове за действие. В противен случай ще бъдем готови да, бъдем готови да подкрепим временно спиране на търговските отношения с съответните страни. На второ място ние активно взаимодействаме с колегите от Съединените щати за по-нататъчно засилване на нашето сътрудничество за съвместни дипломатически постъпки. Така, например, излязохме с демарш в Лаос миналата година. Имахме такъв общ дипломатически демарш. Ще продължим в тази насок. Значи плана, плана за действие се работи накратко и ще ви бъде представен през последното три месече на 2016 година. Благодаря. Господин Гербранди има думата, за да открие разискванията. А, благодаря, господин председател. Благодаря на комисията за това, че се отзова на нашата покана да, и ни запозна с е, състоянието на нещата е, по тази проблематика. Когато аз започнах да се занимавам с нея преди няколко години в парламента, тя бе съмнително нова. Е, и поне на, на хартията, така да се каже, имаме известен напредък от тогава насам. Значи имаме резолюция на парламента, Имаме известие на комисията, процес на допитване от нейна страна, една широко представителна конференция преди близо две години тук в Брюксел. И ето на, сега имаме пътната карта, която развива три варианта. Два ненормативни и един нормативен са альтернативни варианти. Е, носят се слухове, че комисията няма да предпочете този третия, по-скоро нормативен подход. И въпросът ми е тъкмо за това. До сега повечето политически действия в това отношение на Европейския съюз се основават на препоръка от 2007 година – и от тогава да сам знаем колко често добре би било да е само в е, областта на околната среда, но и в много други политически области. И нали, сме свидетели на това как препоръките не дават резултат. Е, е, препоръчва се на държавите членки и те нищо не правят. Значи, Добре би било по един и друг вариант от пътната карта да се направи мъничко поне по-добре, малко повече от тази препоръка от 2007 година. И след като се констатира, че проблемът се разраства нали, за, за трафика, то едва ли препоръка би, би била достатъчна. Време е, според мен, да подходим по-сериозно и по законодателен смисъл, нали, -по в борбата срещу тази престъпност, срещу дивата флора и фауна, която трябва да се гледа като на особено тежка престъпност, нали? като, например, трафика на хора. И при една припоръка стига една-две държави членки да не се вслушат в нея, Европейския съюз все, все тъй ще бъде така, спуканат, спуканото гърне, каквото е, е и днес. Така че ми се ще да, да призова комисията да бъде по-амбициозна. Е, поне е, в сравнение с слуховете, които се носят. Аз, е, впрочем, знам, че някои държави членки са готови да положат сериозни усилия, други е, е, бих се позвали на субсидиарността. Но, ако вземем седма страница от пътната карта, е, по втори вариант, където се казва, че цената на този вариант би бил ограничен, е, тъй като е, не се предвижда ново законодателство. То аз не знам как възприемането на този вариант е, би имало какъвто и до практически ефект, след като освобождава държавите членки както от нормативни задължения, така и от правенето на каквито и да било разходи. аз си давам сметка, разбира се, за политическите ограничения, при условията на които работи комисията и желая кораж в битката през идните месеци, но добре е на политическото равнище и в комисията и сред държавите членки да се отправи категорично политическо послание, че е нужно повече. Така, благодаря господин Еки има думата. Благодаря, господин председател, благодаря и на представителите на комисията за обясненията, които ни дадоха. В рамките на международната економическа престъпност биоразнообразието очевидно играе много съществена роля и, и тази роля нараства в последно време. Когато едно животно а, вече е мъртво, а, вие не можете по никакъв начин а, е, да възстановите загубата. И на практика, а, е, какво ще оставим на, на е, бъдещите поколения? Нека да помислим. а, нашата планета ще бъде много по-бедна от гледна точка на природата, на флората, фауната, а идеалът ни е съвсем друг. Едните поколения живеят в по-добра среда. Е, за да бъдем по-амбициозни в това отношение, трябва да поставим съвсем ясни цели. Това е моето пожелание и към комисията. Не става дума единствено за това е, да се забраняват е, някакви е, е да кажем, животни, е, екзотични животни, защото е, е, това на практика тук в Европейския съюз насърчава нелегалния трафик. Е, склонни сме към забрана и когато а, е, или ограничени, когато говорим и за ловните трофеи. Да, а, е, ловните трофеи са много важна съставна част от действията, които можем да предприемем, защото знаем, че а, именно а, лова заради трофеите много често е в основата на а, намаляването на популациите ценни животни. Е, много ви моля е, документът да бъде много по-амбициозен. Е, госпожа Магинес. Ще бъда кратка, господин председател. Престъпленията по отношение на дивата флора и природа са едно от тежките престъпления изобщо. Така би трябвало да бъде и в това отношение държавите членки трябва да са по-активни за да се преборим по-ефективно с нежеланите явления. Действително трябва да се извършат редица действия на национално равнище. Полицейските органи би трябвало също да са подготвени добре, за да могат да се справят с тези проблеми. Това са моите коментари. Благодаря, госпожа Барта. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията за информацията. Миналата седмица създадох една група от парламентаристи в Европейския парламент, където са представени различни политически групи. Ние бихме желали да така, сензибилизираме още повече е, съответните звена в Европейската комисия за е, това, че е, дивата природа, диви флора и фауна, които са обект на нелегален трафик, заслужават много повече внимание. Така че благодаря ви, благодаря за това, че е, отделят необходимото внимание, след като ние го заострихме именно към тези проблеми. Но е, много важно е, естествено, да видим е, плана за действие вече на масата и да го проучим. Той трябва да включи редица съществени елементи. За сега ще бъде план за действие, след това ще помислим вече и за законодателно предложение. При всички положения е, се нуждаем от законодателство за по-добро прилагане на е, съответните действия в е, държавите членки. незаконният трафик по отношение на диви растения и животни би трябвало да бъде един много сериозен престъпен състав в наказателните кодекси на държавите членки. Защото това действително води до едни много тежки и трайни последствия би трябвало в крайна сметка в това отношение да бъдем много по-стриктни, много по-страстни, когато защитаваме и националната природа, но и европейската и световната. Освен това, новата стратегия за консервиране, за опазване на дивата природа и в Африка естествено е, е стъпка напред. Става дума и за диви растения, и за диви животни, и е, изобщо за е, видове, е, но същевременно е, би трябвало да следим е, много по-стриктно за прилагането на тази е, стратегия на практика. В това отношение е, ще насърчаваме комисията, е, за да усетим е, непосредствения ефект, колкото е възможно по-бързо. Знаем, че доброволните, така да се каже, изисквания и цели само на доброволна основа не постигат целта. Ние се нуждаем от план, ние се нуждаем от правилник за това как точно да се осъществява действията на практика, но се нуждаем в крайна сметка и от законодателен акт за санкциите срещу тези хора, които системно нарушават правилата. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Две бележки, свързани с пътната карта на комисията по плана за действие на Европейския съюз против трафика на животни. Първо за правните аспекти, а именно проблема за транспонирането и еднообразното прилагане на правото в държавите членки. Предлага се да се преработи препоръката на комисията от 2007 година за търговията с животни или пък да се засилят наказателно-правните санкции срещу трафикантите. Имайки предвид сроковете за прилагане на новите текстове и задължението за спазване на принципа на пропорционалност, това не би ли затруднило и забавило конкретните действия? страна, е, практиката сочи, че държавите членки не проявяват интереса, нямат и особен експертен потенциал в това отношение. А Европейския съюз определено е пазар. И тук е, е, не става ли дума, прочим, за допуснати грешки по прилагането на вече действащи текстове? Благодаря. Ще задем думата отново на комисията за отговор. Благодаря, благодаря за изказванията. Наистина ще потвърдя, че ние ще е, подготвим едно съобщение с е, конкретни предложения за действия е, служителите в е, нашия отдел е, работят именно по тези въпроси, свързани с е, дивата флора и фауна. А също започваме вече подготовката и на законодателното предложение, така че ще работим паралелно. Надявам се своевременно да свършим. Имаме е, дневен ред за е, е, сигурност, е, като в е, този дневен ред е, за 2016 година са предвидени и е, съответните форми на обучение, е, а и е, така, по-активна дейност на полицията в това отношение. Е, е, така, че е, трафикът е, с е, диви растения и животни е включен отдавна вече в задачите на полицията и се надявам, че в най-скоро време ще започнем да работим и по законодателен е, за санкциите. Прилагането, вие с право поставяте акцента върху прилагането, нуждаем се от по-стратегически действия за прилагане. Е, трябва да подобряваме координацията между държавите членки. Понякога тя не е добра, дори и в рамките на Европейския съюз. Европол, Юроджест, а също и Европейската прокуратура в най-близко бъдеще ще работят съвместно и ще помагат на държавите членки на националните компетентни органи с своите експертни познания в тази област. Трябва да засилим и капацитета за борба срещу е, организираните е, престъпления, организираната престъпност в това отношение, е, каналите за трафик на съответните продукти, а също и всичко това, което е свързано с определение на пари, защото най-често става дума за това. Надявам се, че ще ни под помагате в това отношение. Да, благодаря на комисията за а, отговорите и смятам, че а, сме към, към края на днешния ден. А, нека да а, съобща отново на членовете, че на третия етаж в